Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, уважаеми дами и господа. Нека да започнем работа. Първата точка е одобряване на дневния ред. Има ли изказвания по това? Не. Втората точка – съобщения на председателя. С удоволствие казвам, че няма такива. И сега преминаваме към трета точка. Това е доклад за 2015 година за бивша Югославска република Македония. За пръв път разглеждаме проекто доклада за Македония. През 2015 година имаше много предизвикателства пред тази държава, международен аспект и вътрешен аспект. Първо, що се отнася до вътрешния аспект, е имало много случаи на незаконни подслушвания за което направи разкритие опозицията. Също така много напрегнати са били отношенията между правителството и опозицията. Това застрашаваше вътрешната стабилност на страната. Радвам се, че тази сериозна криза бе преодоляна чрез споразумение между опозиционните партии и управляващата партия чрез посредничество на Европейската комисия и членове на нашата парламентарна комисия. Сега всички партии следва да се придържат стрикно към вече сключеното споразумение между тях. Второ, тази година държавата трябваше да се справя с безпредседентен поток бежанци, преминаващи през територията й. Македония действаше като отговорен партньор в управлението на транзита на над половин милиона души. Обаче държавата има нужда от помощ от страна на Европейския съюз, за да се засили капацитета за приемане, капацитет за управление на границите и капацитета на правоприлагащите органи. Комисията не се обърна към съвета тази година с молба за откриване на преговорите поради това, че редица аспекти от споразумението все още не са изпълнени. Това също е особено важно светлината на предсрочните избори от 24 април. Докладчика ни господин Иво Вайгъл разглежда тези и други аспекти, включително политическата поляризация, политизирането на съдебната система и публичната администрация и отстъпление от завоюваната свобода на медиите – както и проблеми с международното сътрудничество. Сега ще дам думата на господин Вайгъл за кратко представяне на неговия доклад. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря народния си език, словенски. Затова ще ви помоля да си сложите слушалките. Споштовани, мое изходище код поручевалца за Македонио. Уважаеми дами и господа, Като докладчик изхождах от стратегическата позиция на тази държава в региона. Държавата предприема стъпки в посока по-голяма стабилност в Европа. През последните месеци бившата Югославска република Македония и играеше важна роля при управление на миграционните потоци, но остава на лице фактът, че бивша Югославска република Македония е страна, с специфична ситуация в Европейския съюз поради многоетническата и многоезикова ситуация там. Дейността на парламента бе блокирана. Също така се наблюдаваха в масов мащаб незаконни подслушвания на телефонни разговори, също така бяхме свидетели на актове на насилие. Днес виждаме, че здравият разум започва да преобладава. Наблюдаваме началото на нова ера – Парламентът на, на 15 юли поднови работа и бе, изгод... бе съставена, извинете, анкетна комисия, която да разследва случаите на незаконни подслушвания. В през следващата година, през пролета, ще бъдат свикани предсрочни избори. бе постигнато споразумение между политическите партии за провеждане на демократични избори. Това ще подпомогне предприсъединителния процес на държавата. Европейската комисия ясно очерта приоритетите пред страната. Държавата върви по правилен път, сближавайки своето законодателство с това на Европейския съюз, извършвайки реформи в економиката. За съжаление обаче се наблюдава твърде разпространена корупция и завършва се натиск върху медиите, както и върху съдебната система от страна на политическите среди. А също така извършват се реформи, но с незадоволително темпо. Република Македония заслужава нашата подкрепа, но трябва да има гаранции, че няма да има пречки пред започването на преговорите за присъединяване. Европейската комисия следва да прави повече за това да се премахнат пречките, поставени от Гърция. Дами и господа, ще ви помоля да одобрим документ, който да изразява позиция, която да подпомогне на развитието на Република Македония, бивша Югославска република Македония, каза оратора. Сега дам думата на госпожа Марина Пети, която ще се изкаже от името на господин Петерле, член на делегацията Европейския парламент и Македония. Заповядайте, госпожо. Благодаря ви. Уважаеми колеги, от името на Петърле бих искал да се обърна към вас. Той в момента е възпрепятстван да бъде тук. Той е ръководителят на делегацията, която посети миналата седмица Македония. Също така той е председател на Междупарламентарния ни комитет. Мога да кажа, че Срещите с македонските парламентаристи протекоха много успешно, след като опозицията се върна в парламента. Водихме диалог по всички все още нарешени проблеми. Съсредоточихме се най-вече върху принципите на правовата държава, съдебната система и борбата срещу корупция. Също така обсъждахме избирателния закон, свободата на медиите, между етническия диалог и разбира се кризата с миграционните потоци. След обсъждането бе приета обща декларация и препоръки. Повечето от членовете на нашата делегация и македонските ни колеги гласуваха за тази резолюция – с изключение на гръцките представители. Един от тях гласува против, а друг се въздържа. Беше сметнато, че обсъжданията позволиха Македония да се придвижи напред и бе изразено мнението, че отношението към Македония не е справедливо. Затова говориха и нашите колеги от Македонския парламент. Споразумението между всички политически сили, постигнато през Юния тази година, е важно за стабилността в Македония и нейния напредък в посока европейска интеграция. Личното ми мнение е, че кризата не би трябвало да се случва, защото във всички демократични страни се провеждат избори. В Македония имаше избори миналата година. Кризата, предизвикана от опозицията, забави реформата. Тя доведе до загуба на ценно време. Смятам, че Македония не трябва да си позволява да губи повече време. Споразумението е много положително за Македония Надявам се, че всички европейски институции ще подпомогнат институциите в Македония, което ще позволи да се преодолеят много предизвикателства, стоящи пред страната и ще и помогне да работи по усърно по пътя към интеграцията. Обеден съм, че следва официално да бъдат започнати преговорите и двустранните въпроси следва да се решават включително в контекста на сближаване на македонското законодателство с това на Европейския съюз. Необходимо е да бъдат решени двустранните проблеми в отношенията между Македония и Гърция. Също така приветствам усилията на македонските компетентни органи при изпълнение на препоръките на Европейската комисия в сферата на утвърждаване на принципите на правовата държава, реформа в съдебната система и борба срещу корупцията. Всички доклади са съгласни с това. Ще ви помоля да примете към заключението, моля председателя. И от името на господин Петерле и нашата делегация и лично от свое име изразявам убедеността, че Македония следва да започне официални преговори. И ние трябва да използваме тази възможност да призовем държавите членки на НАТО и Европейския съюз да подкрепят Македония при присъединяването и към НАТО. Благодаря ви. Uh, no. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка и депутатите, които искат да се изкажат. Първи оратор господин Кукан. Аз ще произнеса словото на Туне Келъм, който е докладчик сянка от името на НП. Като цяло, доклада говори за това, че трябва да се започнат преговори за присъединяване на страната. страната изпълнява изискванията и ако изпълни изискванията на декемврийското споразумение, тя трябва да започне да преговаря с Европейския съюз. През юни и през юли се постигна напредък по отношение на положението в Македония. Ние приветстваме това. Само, че правителството трябва да приеме допълнителни необходими реформи. Неотдавна едно експертно правителство по властта в Македония и се надяваме, че в крайна сметка то ще работи за успешни избори през пролета на 2016 година, през април, ако трябва да съм по-точен. Не е лесно за една такава малка страна да се справи с бежанската криза, пред която е изправена. Фронтък сега ще се намеси и се надявам, че за Бюрм положението ще стане малко по-лесно, тъй като бежанците е, са много тежко бреме за економиката на страната. НП приветства номинирането на специален прокурор, е, който да разследва прихващането на комуникациите и подслушванията. Смятаме, че трябва да има борба с корупцията на всички нива. Призовавам комисията да осигури експертен опит и да помогне на Македония на всички нива. Призовавам и правителството сега и в бъдеще да се трудничи в по-близка степен с организациите на гражданското общество. Това беше позицията на Туне Келъм, докладчик сянка от името на НП. Благодаря, господин Пицула. Thank you, Mr. Chairman. Let me... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Вайгъл. Той представил в своето експозе всички предизвикателства пред Македония. И аз ще спомена някой. По отношение на изборната реформа и бъдещите избори, трябва да кажа, че съжалявам, че има забавяне по отношение на изборната реформа и по отношение на избирането на Държавната избирателна комисия. Надявам се, че парламента ще действа бързо и в тази комисия ще бъдат включени независими експерти. Съответно, решенията няма да бъдат взимани по партиен признак. Надявам се, че държавата ще направи необходимите реформи и по отношение на избирателните списъци, тъй като има много избиратели, които са регистрирани на няколко места, на фалшиви адреси и освен това се използват фалшиви документи. Имаме систематични критики в предишни доклади на ССС по отношение на Македония и ето защо трябва да има аудитиране, наблюдение на процеса на изборите, за да можем евентуално да ги определим като успешни. Според едно проучване, 52% от македонците смятат, че държавните институции не могат да се справят с организацията на избори. Е, над 40% смятат, че избирателните списъци не са верни. Трябва да кажа, че изборната реформа трябва да бъде в основата на процеса за излизане на Македония от задънената улица и трябва да я прати по пътя на европейската интеграция, тъй като техните граждани, гражданите на Македония заслужават това. Благодаря. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Македония е малка, нестабилна държава, миграционната криза засегна много тази страна. Тя е основна страна на транзита за потока от Гърция. Знаете за големия приток мигранти от последните няколко месеца. Имаше и политически сътресения в тази страна. Македония, между другото, е несправедливо третирана, не й се позволява да започне преговори за присъединяване към ЕС и всичко това представлява едно сериозно предизвикателство. Да се надяваме, че новото правителство и изборите насочени насрочени за април следващата година, ще помогнат на тази страна да излезе от кризата. Аз съм е посещавал няколко пъти. Македония има много проблеми. Тук могат да се споменат корупцията на високите етажи от властта, липсата на свобода на словото. Доклада Вайгъл много добре описва всички предизвикателства пред страната. Моята група ЕКР е голям приятел на Македония. Винаги сме следяли отблизо интерес, отблизо процеса на присъединяване и ще продължим да го правим. Благодаря. Благодаря. Колегата Сакорафа. Благодаря, господин председател. разглеждаме напредъка на Македония, разглеждаме и начина по който процеса на, на присъединяване към Съюза може да се ускори. В момента много се говори за работата на демократичните институции, за свободата на медиите, за върховенството на закона, правосъдието. Страната не изпълнява копенхагенските критерии все още. И ето защо ние не можем да започнем преговори с тази страна. По всички тези причини, които представих. Споразумението от юни-юли още не е изпълнено в пълна степен. Не смятам, че политическите критерии са изпълнени. Това трябва да се случи, знаете. Това е предварително условие. Освен това, трябва да има изпълнение на политическото споразумение с новите критерии в него. Знаете, че в това споразумение се говори за улесняване на провеждането на избори. Всички трябва да знаят, че проблема с името на Македония не е само двустранен проблем между Гърция и Македония. Това се вярва от много хора. Не. Този проблем е голям, той е международен проблем, международен въпрос и единствения начин той да се реши е да се продължат преговорите по тегидата на ООН. Идеята за добросъседските отношения, между другото, е, всички колеги трябва да знаят, че бивша Югославска република Македония трябва да демонстрира някаква добра воля тук е, в интерес на стабилността и на мира. Не може само да се говорят разни неща, трябва и да се направи нещо конкретно. Та, ако се върна на добросъседските отношения и затворя скобата, в момента Бюрм просто подкопава добросъседските отношения, а те са неразделна част от процеса на присъединяване. Европейския съюз, ще приключа скоро, господин председател, е, трябва да кажа няколко думи и за използването на името Македония. Това не помага. Говоря за използването на името в доклада. В резолюцията също се използва тази некоректна терминология – много е важно, съответно, да се подчертае това, както да се подчертае върховенството на закона. Освен това, трябва да има стабилен напредък от страна на Македония по отношение на добросъдските отношения, за да е, се случи нещо наистина конкретно. Две минути, не повече за всеки, казва председател. Господин Шафхойзер. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях, но трябва. А в Талис няколко, на няколко пъти бяха проведени проверки. Имам три забележки по доклада. Мисля, че по съдържанието. Смятам, че не е целесообразно да продължиме е, политиката на разширяване и нашата политическа група ще гласува против предложенията за разширяване на Европейския съюз. Но, точка 9. Е, закона срещу чуждата пропаганда. Е, този закон е насочен към гражданското общество и всички тези закони, всички тези закони, които бяха приети, са е, копирани от американските закони. Това стана и в Русия, и в Индия. Нека не забравяме, че Съединените щати бяха в основата за създаване на подобни закони. Точка 13. Жените, ромите, ЛГБТИ. Аз мисля, че всички имат право на идентитет на християнска самоосъзнаване и самоличност. Така че нека не забравяме, че Македония е страна, която се сблъска с трудности, коя, през която е в криза, където има много иммигранти. Това са точките, на които исках да наблегна, господин председател. Имаме още 6 желаещи да се изкажат господин Епитидеус. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εφόσον... Благодаря господин председател. Европейки Ένωση. Ако целта на Скопие е да се присъедини към Европейския съюз и НАТО, то тогава правителството трябва да направи всичко възможно за да изпълни е, критериите и условията, които са посочени в доклада на е, докладчика. Но всъщност какво прави правителството в Скопие? Е, създава ли то условия за добросъседски отношения с съседните страни, съгласно копенхагенските критерии? Може ли, може ли то да промени крайна сметка своята политика и да престане да провокира своите съседи, да престане да използва името Македония и да престане да има териториални въжделения. Да, да престане да отправя провокации към Гърция. Издигнати са статуи на е, Александър Македонски, на Филип Македонски. Те са разположени в, на централните площади. Е, ние, техните съседи, гърци, е, се радваме на това, че че те уважават е, Александър Македонски и неговият баща, но в крайна сметка те го правят по много провокативен начин. И но не можем е, е, да, да приемем е, подобно поведение от тази страна в момент, в който тя иска да се присъедини към Европейския съюз и НАТО. Само ако нещата се променят, може да се помисли за някаква по-нататъчна по интеграция. Господин Пленкович. Благодаря, господин Легутко. Бих искал също да кажа няколко думи по доклада на господин Вайгъл. След е, няколко много трудни месеци, изпълнени с, е, с събития и няколко години след е, Охридското рамково споразумение. Македония се оказа, може би, в най-труден момент от своята история. Това беше подчертано от е, господин Кукан, Танък е, и Вайгъл, които същевременно положиха много дипломатични усилия за е, възвръщането на политическата стабилност в Македония. През април ще бъдат проведени предсрочни избори. Надяваме се, че страната ще се стабилизира и че ще се разгърне една по-друга политическа култура, която да е в съзвучие с европейските стойности. Чухме изказванията на госпожа Петир и информация от господин Петър Ле за посещението им в Скопие. Има известна, известно развитие. Европейските институции е, трябва да помогнат за разрешаването на а, проблемите и се надяваме, че в близко в бъдеще ще има възможност Македония да се доближи до Европейския съюз. Е, Също времено призовавам и правителството и опозицията да прилагат е, демократичните критериите. Също времено 200 е, хиляди души прекусиха страната, 200 хиляди бежанци. Това е една от тази, това миграция, този миграционен поток е много тежък за страната и тя заслужава нашият, а, нашият, нашият подкрепа, господин Хаут. Благодаря. А, благодаря на докладчика, господин Хортел, беше работи заедно с докладчика по доклада. Очакваме следващото посещение в Македония през януаря 2016. Социалистите и демократите са много загрижени относно положението в бивша Югославска република Македония, където все още има много признаци на организирана престъпност. Господин Хаует, смята, че всички партии трябва да се придържат към достигнатите договорености и е, никоя партия не трябва да подкопава възможността за успешно приложение на споразумението. Ние ще подготвиме подробни изменения към доклада и ще ги обсъдиме. Също, също времено препоръките за пакета, който евентуално да, да започне един процес на разширяване е подложен на условия, но при всички случаи ние ще работиме за по-нататъчен напредък. Нямаме практически никакво време, господин Солтас. Имате дума само за една минута обаче. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Фойгъл за отлично изработеният документ. Да, Макед... бивша Югославска република Македония е страна кандидат за присъединяване към Европейския съюз от 10 години. Според мен това е една от най-развитите страни на Западните Балкани и би било и струва ми се, че не е целесообразно да се блокира положението само заради името. Трябва да се намери някакво решение между страната и Гърция. Така че много, много, много пъти беше казано, че стотици хиляди бежанци минават през тази страна. Тази страна е много важна за стабилността в региона. Така че Е, бежанците идват от държава членка, минават през Македония, влизат в друга държава членка. За това трябва да бъде подпомогната тази страна финансово. Същевременно тя преживя на тежка политическа криза, която намери своето решение благодарение на усилите на наши евродепутати. От тук нататък нещата трябва да се нормализират. Разбира се, трябва да се работи много по съдебната реформа, свободата на медиите трябва да има спешни реформи. Също времено трябва да се приеме и нов избирателен закон. Ние ще помогнем за това. Господин Ковачев, благодаря за всички съседни страни, Европейския съюз е необходимо Македонска Македония да бъде стабилна страна, особено в момент на миграционна криза. В тази страна трябва да има свобода на медиите, да няма дискриминация, да има добросъседски е, отношения, но също така не трябва да има погрешно тълкуване на, истори, на историята е, и е, погрешно представяне, изкривено представяне на историята. Етническия характер на Македония е прави от страната една много етнична страна. Тя е нещо като македонска салата, като така че в страната също така от, е, има е, голямо българско е, мълцинство. Така че това трябва да се вземе предвид, господин Андрула. Я до ονοματολογικό влепо ти парша на фора, мединопия кай... По въпроса за името. Тук в документа се казва, че трябва да се направи повече по решаване на този въпрос и че Европейският съюз може да направи нещо в тази сфера. Бих искал да кажа, че единствената основа или институция, в която този въпрос трябва да се реши, въпроса за името, е ОНЕ. Не трябва да се изпращат погрешни послания към бивша Югославска република Македония. Необходимо е да се положат усилия за решаване на проблема с името. До сега тези усилия не успяха, а това е част от добросъседските отношения. Те включват и проблема с името на страната. Копенхагенските критерии. Що се отнася до преговорите, то преговорите могат да се провеждат само след като се реши проблемът с името. Разбира се, когато се решат проблемите с върховенството на закона, борбата с корупцията, свободата на медиите. Господин Кукан, благодаря ви, господин председател. Бих искал да приветствам доклада на господин Вайгъл. Искам да поздравя господин Вайгъл за работата му както в екипа на Европейския парламент, така и за доклада му. Македония трябва да може да преодолее кризата. Това е важно за укрепване на институциите и за укрепване на доверието на гражданите към политическия живот. Важно е да помогнем на държавата да се върне отново на пътя на интеграцията. Това ще изисква конструктивен, ангажиран подход от всички политически субекти в страната. Тъй като съдействах за сключването на споразумението, приветствам сключването на споразумението между политическите партии, то партии то служи като пътна карта за стабилизиране на страната и за интензифициране на процеса на интеграция. Благодаря, господин Чамбаски. Господин председател, уважаеми колеги, първо бих искал да поздравя колегата Вайгъл за изготвената резолюция. Текстът до голяма степен отразява доклада на комисията, но има определени пропуски или твърдения, с които аз категорично не съм съгласен. На първо място, за първ път от 10 години не се отправя препоръка към съвета да започне преговори за членство на Македония. От тази годишният доклад става ясно, че доскорошните опасения за ширеща се корупция, политизиране на съдебната система, неспазване правата на гражданите, контрол над медиите, ограничаването на свободата на изразяване са причината за липсата на тази препоръка. Отново обръщаме внимание на нивото на защита на човешките и политическите права на общностите, които не съвпадат с официалната държавна доктрина и не са близки до управляващите. Обръщам внимание на спекулациите с общата история, на свободата на изразяване, на свободата на използване на родния език. Продължава също така и враждебната реч в официални изявления и медии. Не ме разбирайте погрешно, аз лично подкрепям тази братска за нас държава и нейното население. Но трябва да бъде безпощадно ясно на управляващите в Скопи, че трябва да спазват всички правила за присъединяване към Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Uh, you, Господин Кефалогианис. Благодаря, господин председател. Проблема с преговорите на тази страна не е в толкова голяма степен проблема с името на страната, а липсата на напредък по отношение на демокрацията, на копенхагенските критерии, върховенството на закона, зачитането на човешките права, свободата на медиите и така нататък. Това са основните проблеми за Скопие. А що се отнася до името на двустранно ниво, има проблеми, но те не са само на двустранно ниво. Това е международен въпрос, той трябва да бъде решен в рамките на ОНЕ. И това е позицията и на комисията. Нека сега да направя един е, свой коментар. Господин Ковачев е прав, когато говори за така наречената македонска салата. Трябва да си спомним обаче какво се случи, когато Тито създаде своята държава през 1945 година. Той не позволи на хората да се говорят родния език. Българите тогава трябваше да говорят на английски. Е, същото нещо се случва и сега. Същото се случи и по отношение на църквата, и по отношение на името Александър Велики, и по отношение на името Македония. Това не може да позволим. Ние в парламента не може да позволим такива политики, присъщи на Тито, да продължават от тук нататък. Сега ще дам думата на представителя на комисията, господин Ван Бринг, много накратко. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда кратък. Бившата Югославска република Македония се сблъсква с най-тежката си политическа криза през години. Виждаме, че ситуация до голяма степен е преодоляна благодарение на усилията на комисар Хан и членовете на Европейския парламент, сред които господин Кукан. Комисията формулира приоритетите за спешна реформа, които включват решаване на системни проблеми с принципите на правовата държава. Напредък е постигнат, но още те първа предстои да се извърши много работа. Комисията отправи предложение за продължаване на преговорите за присъединяване. Обаче условието за това е да се спазва политическо споразумение от юли и решаване на проблемите, посочени в приоритетите за спешна реформа. Ние насърчавам парламента да следи събитията в страната и да настоявате политическите лидери да изпълнят своите ангажименти в интерес на бъдещето на страната и нейните граждани. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Вайгъл. Вашите заключителни бележки. Благодаря ви, господин председател današnjo razpravo, se pa zahvaljujem vsem, ki so v razpravi sodelovali. Eh, govorimo o. Бих искал само да обобщя някои от направените изказвания. Искам да благодаря на всички, които се изказаха. Тази страна е твърде специфична част от Европа и се намира в специфична част на Европа и това може да доведе до проблеми в целия континент. Лично аз бих искал и Македония и съседните и страни да бъдат гарант на стабилност и процъфтяване в Европа, да бъдат фактор съдействащ за стабилността. Затова искаме тези държави да бъдат част от диалога и сътрудничеството между нас. Чухме доста критични бележки днес отправени към Македония. Отбелязах си всички предложения, които прозвучаха тук за това как да се подобри резолюцията. С радост ще работя с всеки, който иска документа да бъде подобрен. Може би бих могъл накратко да се спра върху гастрономическата ситуация. Този регион има доста салати. Има сръбска салата, македонска салата. Имаме турско кафе, гръцко кафе, харватско кафе. Знаем, че този регион е многообразен, но мисля си, че това е нещо, което е ценно за цяла Европа. Благодаря на всички. С нетърпение очаквам работата с вас. Уважаеми колеги, крайния срок за внес на изменение е 14 януари, следващата година 12 часа по обяд. И сега преминаваме към четвърта точка. Това е доклада за Черна гора за 2015 година. Черна гора е страна, която също така е изправена пред тежки предизвикателства. Тази година имаше две положителни промени. Наскоро НАТО отправи покана към държавата да се присъедини към НАТО, а отрицателното явление бе голямата поляризация между управляваща партия и поли политическата опозиция, което доведе до това, че част от позицията напусна парламента. От името на тази парламентарна комисия искам да призова и правителството, и опозицията да започнат конструктивен диалог и сътрудничество, включително в рамките на парламента. Що се отнася до присъединяван Черна гора, постига напредък. Тя остава да бъде най-напреднала държава, що се отнася до процеса на преговорите. Това обаче означава и повишена отговорност. И това въжи и за регионалния контекст, и за процеса на разширяване на Европейския съюз. Проблемите обаче продължават твърде голяма политическа поляризация, политизиране на публичната администрация, политическо влияние върху съдебната система, корупция, проблеми със свободата на медиите. И това е далеч на изчерпателен списък. Нашия докладчик Чарлз Танък проучи силните и слабите страни на процеса на присъединяване на Черна гора към Европейския съюз и сега ще ви представи своя доклад. Uh, благодаря, господин председател. Както винаги, съм изпълнен с благодарност за това, че съм докладчик по въпроса Черна гора. Това е едно доста просто досие, ако го се измерваме с други държави от Западните Балкани. Страната продължава по стабилния си път към Европейския съюз. Черна гора е водеща сред страните кандидатки и сега отворила 20 преговорни глави, включително 33 и 34. Естествено има проблем с организираната престъпност, с корупцията, но има напредък в развитието на черногорските институции, има реформа в правосъдието, има и някои законни промени. Що се отнася до економиката, Черна гора използва еврото като де-факто валута и слабото евро много помогна на страната, за да се улесни, например, туристическата индустрия. Освен това, тази индустрия получи тласък, тъй като много други дестинации, като Тунис, Турция и Египет, стават свидетели на намален брой туристи поради терористичните нападения. Така че лятото, туристическото лято за Черна гора беше много добро. Важно е да се споменат проблемите, тяхното решаване ще отнеме доста време, не можем да очакваме незабавни резултати, като се има предвид, че в региона като цяло има криза. Бойкотирането на парламента от страна на някои опозиционни партии тази година създаде тревоги и аз искам да подкрепя комисията и други колеги които призовават всички политически партии в Черна гора да водят демократичен дебат в рамките на парламент, а не да излизат на улицата и оттам да се говорят. Поканата от миналата седмица за Черна гора да се присъедини към НАТО е една голяма стъпка напред и това показва, че Черна гора проявява последователност в присъединяването към западните институции, е, така наречените евроатлантически, както ги определяме, по отношение на режима на санкции към Русия след анексирането на Крим и положението в Донбас, е, трябва да кажа, че страната също изпитва затруднения. Ние ще следим какво се случва с напредъка на тази страна, ще следим и първите 18 месеца в НАТО за Черна гора, тъй като има някои сходства е, в членството в ЕСА и НАТО. Не говорим за едно и също, естествено. Е, Черна гора има проблеми с радикализацията. Редица граждани на страната са станали джихадисти, бият се на страната на ислямска държава, но правителството знае за проблема и следи отблизо какво се случва. Аз сега ще изслушам с интерес това, което ще ми кажат колегите. Това са моите първи бележки. Аз съм докладчик по този въпрос в продължение на дълги години и се надявам, че ще можем да стигнем до консенсус относно членството на Черна гора в ЕСА. Черна гора е малка страна, тя регистрира много успехи след като получи своята независимост. Тя е една от най-стабилните в Западните Балкани и е водеща по отношение на присъединяването към Европейския съюз. Много е засегната обаче от миграционната криза. Тя не е основна страна на транзит, но косвеното въздействие е много е, голямо. Аз съм голям поддръжник на тази страна и се надявам и вярвам, че тя ще стане член на Европейския съюз веднага след като това стане възможно. Отново казвам, ще изслушам коментарите на колегите с интерес. Вероятно ще има изменения към доклада ми. Благодаря. Благодаря. Господин Хан, кратко изказване от името на госпожа Доц. Тя е председател на делегацията за връзки с Черна гора. Господин Хан, благодаря. Искам да благодаря на докладчика за неговите усилия. В доклада се очертават много важни аспекти. Доклада идва в едно бурно време. Знаете какво се случва в този район. Съгласен съм с докладчика, че е много важно различните политически сили да подновят диалога в рамките на парламента на страната. Политическите демонстрации с част от демокрацията, но насилието и използването на сила не са. Може да има предварителни избори в Черна гора следващата година и ето защо трябва да се предприемат мерки по отношение на избирателните списъци, за да има и по-голямо доверие. Политиците в страната трябва да работят заедно за постигането на тази цел. Изборите трябва да бъдат проведени добре и трябва да бъдат честни и в това не трябва да има никакво съмнение. Много е важно да се положат усилия, за да може системата и изборния кодекс да са достатъчно стабилни, когато дойде деня на изборите. Още нещо. Борбата срещу корупцията. Има законодателен напредък, но осъдителни присъди, особено по отношение на стимащи, не се виждат е, всеки ден. И накрая правата на ЛГБТ и общността. Надявам се, че докладчика ще каже нещо е, по тези проблеми в доклада. Благодаря. Благодаря. Време е за докладчиците. Всенка господин Ковачев за две минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя господин Танък най-сърдечно за този доклад. Е, това е един от най-обективните доклади за Черна гора. Искам да подкрепя казаното от него. Черна гора е добрата новина в Западните Балкани и другите съседни страни не трябва да ревнуват, а трябва да се почувстват по-мотивирани да направят нещо. Страната обаче има и значителни проблеми. Новото изборно законодателство трябва да се приложи в пълна степен. Всички политически партии трябва да водят диалог. Страната не е особено подготвена да изпълни економическите критерии на Съюза. Има голяма безработица, публичният дълг е висок. Членството в НАТО ще е от полза. Тук трябва да спомена реформата в сектора на сигурността. Правосъдната система на Черна гора също не е особено стабилна. Това е една държава, в която има 600 000 души население само и политизацията на публичната администрация не е добра новина. Има напредък по отношение на борбата с корупцията, но трябва да се направи още. Има проблеми и със свободата на словото, човешките права, има примери на насилие срещу представители на мас-медиите. Не трябва, освен това, да се загърбват и случаите на слово на омразата. Искам да Приветствам Черна гора за това, че следва политиката на Европейския съюз по отношение на кризата в Украина. Искам да поздравя страната и по отношение на политиката изпрямо Ислямска държава. Искам да поздравя страната за присъединяването към НАТО. Русия се опитва още веднъж да прави отрицателни коментари относно суверенното право на някои държави да се присъединят към военни съюзи и такива коментари не трябва да бъдат толерирани. Благодаря. Следващия оратор господин Андролакес, Благодаря. Искам да поздравя господин Танък. Отличен от доклад. Той представлява много добра основа за бъдещите ни усилия и се надявам, че той ще работи в дух на сътрудничество с нас, имам пред господин Танък. Някои от преговорните глави са затворени от страна Черна гора, други скоро ще бъдат затворени. Има напредък, това се каза, но и още много трябва да се направи в борбата с корупцията, организираната престъпност, върховенството на закона. За съжаление, някои опозиционни партии напуснаха парламента. Ето защо трябва да призова за политически диалог, който да се провежда в рамките на парламента на страната. Много е важно, освен това, изборите да се проведат по силата на новото изборно законодателство, което предвижда и електронно гласуване. За съжаление, въпреки подобреното економическо положение и сравнителното увеличение на преките чуждестранни инвестиции, в страната все още има тежки економически проблеми. На следващо място трябва да спомена насилието по признак пол и дискриминацията срещу жените и някои други групи от населението. Черна гора е страна кандидатка и е единствената, чиято външна политика почти на 100% отговаря на външната политика на ЕС. Ние подкрепяме европейската съдба на тази страна. Благодаря. Благодаря, господин Радош. Uh, Благодаря, господин председател. Първо бих искал да поздравя господин Танък за прекрасният проекто доклад. Той е споменал всички проблеми, гражданското общество, свободата на медиите, дискриминацията, липсата на съдебна реформа и така нататък. Всичко е, е премерено и е, отбелязано. Но искам да, се, да спомена две неща. Първо, присъединяването на Черна гора към НАТО. Това би било а, добро за стабилността в региона, струва ми се. И на второ място проблема свързан с изборите и пар, парламент, бъдещите, предстоящите парламентарни избори, които чието провеждане би било а, а, много а, целесообразно за намиране на баланс между а, отделните политически партии. Надявам се, че следващата година ще има подобни избори в а, Черна гора. Господин Хаджи Георгио. И аз бих искал да благодаря на господин Танок за свършената работа. Черна гора, доколкото виждаме от неговия доклад, е тръгнала по правилния път към интеграция в Европейския съюз, въпреки че има доста проблеми, както и други страни кандидати за присъединяване към Европейския съюз. Отношенията между управляващите опозицията, свободата на медиите, и други. Нека да се спра обаче на един проблем. Е, тази страна иска да се присъедини към НАТО. Не смятам, че това е много целесообразно. Ние смятаме тук в парламента, че обикновено това е един, е, една крачка напред. Но нека да ви обясна какво имам предвид. Ние не, ние не ние не сме е, при, привърженици на варшавски договори или на военни съюзи въобще. Позициите на НАТО спрямо Русия може, може да са добри, лоши и така нататък, но при всички случаи подхранват из напрежение и нестабилност. Така че мисля, че присъединяването на е, Черна гора към НАТО би била грешка. Следващият оратор, госпожа Луначек, благодаря от името на Зелените. Бих искал да благодаря на господин Танък за добре добрия доклад, който разглежда и положителния напредък в страната и по пътя на а, интеграцията в Европейския съюз. Наистина има постигнат а, напредък. но вие критикувате задълбочено точно тези аспекти, които го заслужават. Корупцията, по, условията, в които работят медиите, гражданското общество когато става дума за борбата срещу корупцията, мисля, че трябва да се включат елементи, свързани с процеса на приватизация, защото той под, от своя страна подхранва а, корупцията. Също така аз а, приветствам а, вашия призъв, за, призив за по- задълбочено присъствие на парламента и на развитие на парламентарния живот по, по, е, като цяло, но също, също времено не забравяйте, че работата на антикорупционната комисия в парламента е блокирана в момента, е, тъй като няма е, до достатъчен баланс между членовете на е, управляващата партия и опозицията. Така че аз е, ще спомена всичко това в измененията, които ще внесеме. Радвам се също така, че сте включили и някои екологически аспекти, защото Знаеме, че Черна гора в самата конституция е записала а, така желанието си да бъде екологичен а, модел, но вие наистина а, на, на, така наблягате на някои проблематични аспекти, включително и на а, резерв, резервата ли на Адриатическият на Адриатическо море, както и а, проблемите свързани с а, топлоцентралите в а, тази страна. Необходимо е също така да има и едно по-стратегическо на трагическа програма за развитието на а, малките и по-големи енергийни мощности в страната, но това ще бъде включено в нашият, а, нашите изменения мисля, че е, колкото до присъединяването към НАТО, аз мисля, че в един доклад за напредък на е, една страна по пътя към интегрирането в Европейския съюз не трябва да включва е, присъединяването към НАТО. Нека не забравяме, че в е, е, Черна гора има руски инвестиции, има руски е, пари. Така че аз не, не виждам откъде идват опасенията. Така че ако аз не, не знам, ако, ако всички така има, има повече, по-голямо мнозинство, което смята, че трябва да се, Черна гора трябва да се присъедини към е, НАТО трябва да се наблегне на това, че трябва да има е, референдум. Е, наистина не, много закъсняваме. Сега. Ще дам думата на следващите желаящи да се изказват за минут, не, но не повече от минута и половина, господин Шарфхаузер. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че доклада на господин Танок наистина описва много правилно положението в Черна гора и ние ще гласуваме срещу разширяването. Той споменава корупцията, дискриминацията, организираната престъпност, срещу която не се води сериозна борба. В 11 точка той говори за липсата на свобода на медиите, след това ромите, ЛГБТИ. Аз още веднъж искам да кажа, че всеки път, когато се споменават тези малцинства, трябва да се спомене и необходимостта съответното мнозинство да има своята идентичност, самоличност в точка 20 се говори за проблемите, свързани в, с проблемите в договорното право и всички тези е, аспекти ще е, подхранат нашето желание да гласуваме против. Но при всички случаи е, над, НАТО трябва да бъде един мост между страните, а не да ги разделя. А ние искаме единство и мир, а същевременно искаме да срежеме Европа на две, да я разделиме от Русия. Мисля, че това не е правилната политика. Това е в интерес на американците и в ущърп на Европа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Пленкович. Hvala lijepa kolega Legutko. Nekoliko točaka. Благодаря ви, господин Легутко. Искам да се спра на някои аспекти в този доклад. Първо, благодарности към господин Танок за този много добър доклад. Мисля си, че е важно да се подчертае, че Черна гора наистина е водеща държава Що се отнася до преговорния процес, 20 глави са отворени, две са вече предварително затворени. Преди няколко дни НАТО отправи покана към Черна гора да се присъедини към Алианса. Мисля си, че това са много важни стратегически отношения в тази част на Европа и те трябва да бъдат отразени в доклада. Много е хубаво, че господин Танок го споменава. Вътрешната ситуация както и в други държави от региона, в Македония, Косово и Албания, показва, че не всичко е стабилно, имало е протести, но основното в политическия живот на страната е стремежа да се присъедини към Европейския съюз. Ще подкрепим Черна гора по пъти към Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Пицул, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Приветствам доклада на господин Танък. Това е висококачествен, много балансиран текст. Доклада за напредъка посочва, че 20 глави са отворени и че редица критерии вече са постигнати. Много се радвам, че НАТО ще има нов член в лицето на Черна гора. Междувременно Черна гора ще трябва да реши юридица проблеми и да започне да спазва стандартите на Европейския съюз. Това означава открит диалог за реформите. Разбира се, реформите зависят и от взаимоотношенията между правителството и опозицията. Надявам се, че ситуацията в това отношение ще се подобри значително. Следващия оратор. Благодаря, приветствам този доклад. Благодаря на господин Танък за неговия балансиран подход. Да, има напредък и свидетелство за това са 20 отворени глави, но имам въпроси. Първо, за поканата на НАТО. И дали трябва този текст да остане в доклада. Говоря от името на Харватия и искам да подчертая следното. Вие споменахте няколко имена, свързани с преследване на журналисти и със случайна корупция – но трябва да се спомене и проблема с превлака, нещо, което продължава да затруднява отношенията между Харватия и Черна гора. Вие говорихте и за разследване и съдебно преследване на военни престъпления. Искам да кажа, че е имало харвати, които са били пленици в лагери на територията на Черна гора и те все още не са получили никакво обещетение. Що се отнася до свободата на медиите, разбира се, медийната общност страната е много разделена. Има стандарти и за медиите, но наистина трябва да се постигне повече напредък. Благодаря ви. Господин Кулкан, благодаря ви. Поздравления към колегата Чарлз Танък. Както винаги, той представи много висококачествен доклад за Черна гора и като казвам качество, имам предвид това, че той в равна степен споменава положителните промени и проблемите, които трябва да се решат. Той прави това по начин, който насърчава правителството на Черна гора да продължи с успешната работа, която се е извършва и до сега. Нека не забравяме, че държавата е водеща в региона, що се отнася до сближаване с Европейския съюз. Но това не е просто комплимент, това означава и сериозна отговорност. Беше казано в доклада, че вече има 100% съвпадение между външната политика на държавата и тази на Европейския съюз и се говори за отправеното от НАТО покана. Това са много важни аспекти. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Ланге. Благодаря, господин председател. Мисля, че едва ли мога да кажа нещо в допълнение към този доклад за напредъка. Искам само много ясно да посоча, че обръщаме особено внимание на принципите на правовата държава и Напредъка в тази област определя скоростта на бъдещите преговори за присъединяване. И за ваше сведение, тук се говорише за парада на ЛГБТ и общност. Разбрах, че този парад бе отложен, но ще се състои в Подгорица тази неделя на 13 януари. Бих искал също така да ви предоставя актуална информация за ситуацията с политическите партии и инициативата на председателя на парламента да засили диалога между партиите. Както сигурно знаете, комисар Хан подкрепя тази инициатива, но той също така ясно заяви, че това не означава, че Европейския съюз ще служи като посредник. Решението трябва да се постигне между самите партии в страната. На 1 декември се състоя поредната среща бе създадена работна група, която ще се занимава с избирателното право и контролиране на разходването на публични средства включително и с проблема с медиите. На 21 декември ще има нова среща между политическите лидери, лидерите на политическите партии и ще бъде решено кой модел ще бъде оптимален. Всички политически партии, с изключение на Демократичния фронт, участват в тази работна група. Демократичния фронт каза, че ще влезе в състава на тази група, само ако се създаде временно правителство, нещо, което не може да се очаква. Може би демократичният фронт ще се присъедини по-късно, но това не е ясно. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега давам отново думата на господин Танък. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за добрите думи. Разбира се, Приветствам всички изменения. И имаше много изказвания, не мога да се спра на всички тях. НАТО беше честа тема. Повечето колеги подкрепиха идеята да спомене това в доклада и приветстваха тази покана. Едва ли ще се очудим, че Френски национален фронт и Обединената левица, както и до някъде госпожа Лучек, не бяха в полза на тази идея, но това също присъстваше в предишния ми доклад и се запази в текста. Що се отнася до доказано от госпожа Луначек, не си спомням други изменения, но си помня, че вие наистина внесохте много предписващи препоръки, свързани с използването на водно-електрическите централи, но мисля си, че това е въпрос, който се определя от самата държава, стига само да не се нарушава законодателството на Европейския съюз. Смятам, че това е въпрос на суверенитет и не можем тук в парламента да решим по този въпрос. Също въжи и за НАТО. Всяка държава решава сама за себе си дали да се присъедини към НАТО или не. Имаше изказвания за неща, които бяха отразени в доклада, борбата срещу корупция, свободата на медиите, независимост на съдебната система – също така беше посочено, че не е задоволително разследването на скандала с подслушвания. Много се зарадвах да чуя от Европейската комисия, че парада на общността ЛГБТ ще се състои в Подгорица. Госпожа Суиса говореше за конкретния проблем с границата с Харватия и проблема с военните престъпления. Обаче в точки 6 и 7 според мен съм отразил достатъчно добре тези аспекти, но разбира се, вие може да внесете изменения. Беше споменато положително приемането на нов избирателен закон. И мисля си, че съм отговорил на повечето поставени въпроси. Мисля си, че Черна гора постига успехи и прави много, особено предвид сложните условия, в които се намира страната. Разбира се, оставам критичен към проблемите, но това е част от процеса. Но държавата наистина е поела ясно по пътя на сближаване с Европейския съюз. Много съм благодарен на господин Кукън, който има много богат опит от работата си в региона, така че благодаря специално господин Коган. Очаквам да продължим на следващни заседания дебата, след като получи измененията. Благодаря. Остава ми само да ви напомня, че крайният срок за внасяне на изменения е 13 януари в 12 часа на обяд. Така приключваме по точка 4. Кратка пауза преди да преминем към точка 5.

Welcome back. Добре дошли отново, госпожи и господа. Преминаваме към точката за Египет. Тук е господин Патрик Костело, който отговаря за Близкия изток в съответната институция. Там се покриват Египет, Сирия, Йордания. Господин Костело ще ни представи неодавнашните избори е, в Египет, резултатите от тях. Е, искаме да разберем малко за тези резултати, за политическия диалог в тази страна. Както знаете, от 2012 година Египетския парламент не е заседавал. Новата конституция раздели, по-скоро сля горната и долната камара на парламента. Ще имаме делегация от на нашата комисия. Тя ще отиде в Египет на 6 и 7 февруари 2016 година. Европейския съюз иска да работи с новосформирания египетски парламент. Искаме да помагаме за изграждането на капацитет в сферата на външните работи. Европейския съюз от своя страна иска да помогне и за създаването на комисии в парламента. Искаме да работим за насърчаването на върховенството на закона. Трябва да се отбележи, че тъй като няма парламент в тази страна от 2012 година, има проблем с законодателството, с създаването и приемането на закони. Има проблем от друга страна и с закона за НПО по отношение на този закон има сериозни протести. Имаше неотдавна делегация в Египет. Господин Костело ще ни каже кои теми са обсъждани там. В началото на следващата година ще има среща посветена на правосъдието. Неотдавна госпожа Могерини също беше в Египет. Това се случи през ноември тази година. Нейната цел беше да обсъди сътрудничеството с тази страна, положението в региона, миграцията, Либия. Госпожа Могерини изказа притеснение относно положението с човешките права, говори за това, че трябва да се работи за борба с тероризма и за това да има върховенство на закона. Добре дошъл, господин Костел, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Време е да се обсъди Египет във вашата комисия. Благодаря за това, че ме поканихте да кажа няколко думи. Много ще се радвам да чуя какво смятате вие по този въпрос. Голяма част от изборния процес приключи, но той не е приключил напълно. На 15-16 декември ще има допълнителни мерки по отношение на изборите. Има над 90 жалби във връзка с изборния процес във Върховния касационен съд на Египет. Нашата мисия заключи, че изборите представляват един административен процес, а не обществен. Участието на изборите е много ниско, особено сред младите хора. Що се отнася до парламента, 120 депутата бяха избрани в 4 района по силата на затворени листи. Има и 438 депутата, които се избират като индивидуални е, участници в изборния процес. Какви са тенденциите като цяло? Администрирането на изборите не беше прозрачно. Трудно можем да свържем резултатите от изборите с процеса на подаване на гласове. 1600 съди е, бяха ръководители на избирателните секции. Има много жалби и в това отношение. Малкият брой на участвалите, е, вече казах, че най-вече гласуваха възрастните хора. Процента на участвалите като цяло е някъде 28%. По отношение на предизборната кампания имаше забрана за водене на кампания в джемиите, но не и в църквите. Няма орган, който да следи за медиите, нещо като СЕМ, Кампанията по интернет не беше блокирана. Закона за протестите, както и е, другите е, закони е, със специфичен характер, направиха участието в изборите е, проблематично. Много от членовете на опозицията бяха с запушени усти или хвърлени в затвора. В парламента има много повече избрани жени, отколкото в миналото. Големия губещ е салафистската партия Ал-Нур. Ислямистите, левите и бившите поддръжници на Мубарак не получиха добри резултати. Нашите заключения, заключенията на нашата мисия ще бъдат споделени с египетските власти. След като изчетох всичко това, искам да кажа, че е, парламента е много важен за египетската демокрация и той трябва да оцелее, за да може страната да поеме по правилния път. Не само, че парламента ще се грижи за това да контролира изпълнителната власт, но той трябва да приложи на практика конституцията, която беше одобрена на референдум през 2014 година. Тази конституция има някои много прогресивни раздели, особено що се отнася до правата и свободите. Изпълнителната власт обаче подкопава е, тези принципи, тъй като се стреми към стабилност. Член 156 от Конституцията дава на парламента 14 дни, за да разгледа с задна дата е, решения, които са взети от 2013 година насам. Ще се върна към диалога за човешките права. По време на този диалог стана ясно, че парламента не може да измени огромното законодателство, прието в негово отсъствие само по време на, на първата си сесия. Тоест парламента ще има много работа от тук нататък. По отношение на цялостната картина на отношенията ЕСА-Египет. Както вие споменахте, господин председател, върховният представител Федерика Могерини посети Кайро на 2 ноември. Възоснова на проведените срещи се направи споразумение да се поднови процеса на асоцииране и ето защо през ноември имахме първо заседание на комитета по процеса на асоцииране. Както знаете, това е първия подкомитет за 5 години, за последните 5 години, посветен на политически въпроси. Така че това е голям успех. Споменахте различните закони, няколко думи за въпросите, които повдигнахме в рамките на диалога за политическите и човешките права. Закон 107 от 2013 година, така наречения закон за протестите, трябва да бъде премахнат. трябва да има приемане на нов закон по силата на принципите на Конституцията, който да замени един стар закон, който от 1914 година. Хората, които са арестувани, тъй като са нарушили закона срещу протестите, трябва да бъдат освободени и то безусловно. Говорихме и за член 78 от наказателния кодекс. Той също трябва да бъде отменен. Освен това, закон 8 от 2015 година и още един закон, свързан с борбата с тероризма. Е, тези два закона трябва да бъдат приведени в е, синхрон с съвременните практики. Закон 24 от 2002 година също е важен и той трябва да създаде необходимата среда за зачитане на човешките права по силата на международните стандарти. Египетската страна от своя страна критикува Европейския съюз за това, че работи твърде активно с НПО в страната и че влушава отношенията между правителството и НПО. Ние говорихме за член 102 от наказателния кодекс. Е, той е свързан с разпространяването на неверна информация, както говорихме и за член 188 от същия кодекс. Египетската страна каза, че трябва да има социална справедливост, трябва да има здравеопазване и образование за всички слове от населението. Ние смятаме, че е много важно да се укрепят всички разпоредби, написани в Конституцията, без да се нарушават човешките права. Ясно е, че скоростта на реформите е обект на различно тълкуване от Европейския съюз и от страна на Египет, но реформите трябва да се осъществят рано или късно. Имаме споразумение за провеждане на допълнителни заседания на подкомисии. Ще има няколко такива само през януари. Няколко допълнителни коментара. Наред с процеса на наблюдение на това, което се случва в Египет, знаете, прие се и нова стратегия за политиката по съседство и там се преосмислят отношенията с всяка една страна по процеса. Ще има заключения за Египет, които ще бъдат приети идната семица, и след това ще започнем диалог с египетската страна за това какво да се прави от тук нататък. На второ място. Един от приоритетите в нашата програма за финансова помощ за Египет е, е свързан с управлението. Вече казах, че трябва да се работи с египетския парламент, да му се помага. Точно тук това ще е важен аспект. И накрая искам да кажа следното. Докато върховният представител беше в Кайро, тя се изказа пред университета на Кайро и едно от нещата, които тя дебело подчерта, е, че средната възраст на населението на Египет е 25 години. Това е страна с 60 милиона души и този факт представлява огромен потенциал за положителни промени. И този потенциал трябва да се оползотвори. Ниската степен, ниския процент на гласувалите сред младите хора – е нещо много важно. Тя каза следното, госпожа Могерини каза следното. Ако не дадем бъдеще на младите хора, те ще си търсят альтернативно бъдеще. Ето защо е много важно да се разгледат въпросите за работните места, за поминъка за младите хора. Това е част от справянето с тероризма. В тази връзка ние полагаме всички усилия за да помагаме в по-голяма степен на Египет Трябва да кажа и то пределно ясно, че имаме различни виждания по отношение на човешките права. Вие като парламент също сте говорили по този проблем. В същото време, обаче, отчитаме, че трябва да имаме економически връзки с Египет, за да може младите хора в тази страна да имат някакъв поминък. Знаете, че ако няма поминък и възможности за развитие за младите хора, това означава, че страната ще изправя напред много сериозни затруднения в бъдеще. Благодаря, господин председател. И аз ще дам думата на тези, които желаят да се изкажат. Господин канцлер. Благодаря, господин председател. Считам, че Египет е страна от стратегическо значение за Европейския съюз, защото Египет може да бъде гарант на стабилността в региона. Затова смятам, че трябва да имаме един задълбочен политически диалог с Египет за стабилизиране на страната. Господин Костело описа проблемите и виждаме, че наистина явно има много проблеми, особено свързани с правата и свободите. В справедливата борба срещу тероризма се използват обаче и методи, които не са много съобразени с демократичните принципи. Трудно е, разбира се, Европа да диктува някои свои принципи, виждания. А, вижте сега. В... Ние не можем, е, в крайна сметка, да даваме уроци, защото виждате, че Франция предвижда приемането на закони за а, хвърляне в затвора на всеки, който е заподозрен за туризма, така че не можем и ние да, да даваме уроци на този и нози в областта на е, човешките права. също време, но обаче не можем не можем и да си затваряме очите за начина по който биват потъпвани човешките права, отношението към НПО, броят хора попаднали в затвора след провеждане на демонстрации в страната. Така че надявам се, че казаното от госпожа Могерини ще доведе до някакви успешни резултати и ще ще има нови перспективи за Средиземноморския басейн, тъй като там наистина положението е много трудно. Така че аз наистина се надявам, че речта на госпожа Могерини пред Каирския университет ще, ще даде своите плодове. Да, аз бих искал да повторя някои неща, отказаните от господин Панцари. Е, наистина Египет е една водеща нация в в този регион и има традиционно партньорство с Европейския съюз. Така че Европейският парламент и Европейския съюз трябва да подкрепи страната, защото Египет е изправена пред много голями заплахи от терористични заплахи, особено в Синайския полуостров. Има и така инфилтрация от терористи и същевременно тя понася и последиците, економическите последици от а, режима на Моси и, и, и мусулманските братя. Така че ние се радваме, че отново ще има политически диалог с Египет и ние се подкрепяме посланието отправено от госпожа Могерини за заетост и създаване условия за бъдещето на младите египтяни. Предвид това, че средната възраст е само 25 години очакваме резултатите от парламентарните из, избори. Така, отбелязахме казаното от комисията за това, че те се, са превърнали по-скоро в административен процес с много ниска избирателна активност, но приветстваме, че много, това, че много жени са били избрани и че всъщност губещата партия е партията на салафистите. Разбира се, новият парламент ще трябва да да прояв, да а, разгърне своите права, също времено по, по а, силата на член 106 президента има много правомащия. Така че ще бъдеме наистина ще, ще създадеме и а, така, допълнителна основа за приятелството с Египет тук в а, парламента и аз ще се радвам да бъда член на делегацията, която ще посети Египет до година. Господин Фан Бенлен. Да, Египет наистина трябва да постигне стабилност с помощта на Запада и Европейския съюз, защото няма да можем да се справиме с кризата с беженците, борбата с Даеш без помощта на Египет. Важно е да имаме един открит диалог с Египет. И искам обаче да знам дали новият парламент ще е, има достатъчно правомощия за определяне на политиката от тук нататъка или не? Господин Шалхаузер. Бих искал да задам. Бих искал да припомня на колегите кой подкрепи а, арабската пролет. Кой позволи на мисулманските братя да вземат властта? И на салафистите. Кой? Кой не подкрепи президента Сиси? Тези. Кой също позволи този президент да бъде на практика а, обезглавен? Но отлично знаете кой. Съединените щати. Така че още, още веднъж сме свидетели на опит за дестабилизиране на страната. Слава Богу, нещата не, е, не стигнаха до трагичен край, но това, но това, което парламента прави за подкрепане на е, един е, светски парламент, а, е, граждански парламент е положително. Трябва да помагаме на президента Сиси, защото това е в наш интерес. По този начин ние ще оцелееме. Ако той е, се провали, Европа ще бъде дестабилизирана. Това ще стане. Благодаря ви. Господин Кам. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада, за положението в е, Египет аз също така би повторила казвам от господин Панцери. Да, не трябва да пропускаме и случващото в, се в областта на човешките права в страната. Египет е много важна страна, включително и заради влиянието на тази страна в арабския свят като цяло. Затова аз наистина бих насърчила един по-задълбочен диалог с Египет. Но същевременно египетското правителство трябва да приеме по-високи критерии и норми. Не, не само заради собственият си, собственото си оцеляване и развитие, а и за останалия свят. Необходимо е стабилност, сигурност а те никога не могат да бъдат резултат от господство на диктаторство. Така че насърчавам, така, радвам се, че, че са проведени избори същевременно, отбелязваме, че е имало ниска избирателна активност, че младите хора не са участвали масово в тези избори. И доколко този парламент ще има влияние след като няма да има достатъчна легитимност. Това в никакъв случай а, а, не помага да забраните а, да, кампанията в джамиите, но не и в църквите. Така че Надявам се, че положението в Египет ще се стабилизира. Аз смятам, че една, един силен и стабилен Египет ще играе положителна роля в регион. Благодаря ви. Господин Костело, преди да ви дам отново думата, бих искал да ви задам аз един въпрос във вашето изказване не споменахте християните и християнската общност. А знаеме, че това е общността, която е обект на най-големи преследвания в този регион. Защо не ги споменахте? Как... Това означава, че там няма, няма никакви проблеми в Египет или има някакво друго обяснение на това, този пропуск. Така че бих искал да чуя вашите коментари. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се. За мен е много положително, това, че всички тук сме съгласни с това, че Египет има стратегическо значение и в региона, и за Европейския съюз. Има нюансираност в различните подходи, изразени от различните депутати. Може би бих могъл да споделя следното. Въпросът за стабилността и демокрацията и човешките права много често се поставя като въпрос, свързан с избор. Ние смятаме, че тези аспекти са взаимно свързани. Те взаимно се подкрепят. Разбира се, трябва да правим всичко по силите ни, да подпомогнем Египет по пътя му към стабилността и това бе важна част от изказването на госпожа Могерини в Кайро. Но причината да поставяме проблема с човешките права и необходимостта да се промени законодателството, за да се повиши участието на гражданите, ние поставяме този въпрос, защото това е гаранция за дългосрочна стабилност и противодействие на радикализацията. Така че аз не виждам никакво противоречие между идеята за интензифициран диалог и сътрудничество с тази държава от една страна и от друга страна много ясно да заявяваме какво според нас е сериозен проблем, който следва да се реши и също така да правим каквото можем да се постигнат резултати чрез сътрудничеството ни с правителството. Вие зададохте въпрос за християните. Мисля си, че посочих, че кампанията се водеше в джамиите, но не и в църквите. Извинете, обратното, кампанията не се водеше в джамите, но в църквите. И ако ми позволите, ще дам думата на госпожа Лора Борисова, която е заместник началник на отдела за изборите. Благодаря, господин председател. Ще подкрепя казаното от колегата. Да, ние показахме нашата готовност да участваме като наблюдатели на изборите и в изборите тази година и миналата година. Чухме отзиви за нашата дейност миналата година. Предполагам, че те ще бъдат повторени, когато се публикува доклада за работата на мисията наблюдатели за тази година, но това, което каза колегата за възможностите за подобряване на избирателното право в Египет и да бъдат отстранени пречките или по-скоро причините, съдействащи за ниската избирателна активност, ние бихме искали да работим съвместно с египетските партньори включително и с оглед на предстоящите местни избори и процесът да стане по-прозрачен. Няма крайна дата за обжалване на изборните резултати. Има редица оплаквания и жалби. Тази година това, разбира се, води до правна несигурност. Не е ясно как ще се разви процеса, но ние сме готови да продължаваме интензивно сътрудничество с нашите партньори. И също така, извинете, забрави да отговоря на конкретния въпрос на господин Ван Бален за това как парламента на Египет ще оформи своите отношения с правителството. До определена степен това е гадане по звездите за това какво ще се случи. Но мисля, че Съждението ще бъде елемент, включващ няколко фактора. Първо, политическия състав на парламента и правната уредба за функциониране на парламента. Дали ще се промени тази правна уредба? Също така ще бъде важно да знаем доколко Европейския съюз ще е склонен да подкрепи египетския парламент. Това ще видим всичко следващата година. Благодаря ви, господин Костело. С това приключваме с тази точка от дневния ред. И преминаваме към следващата точка. Точка номер 6. представяне на отчет относно мисията за наблюдение на парламентарните избори в Мянмар на 8 ноември 2015 година. Ще изслушаме съобщението за мисията за наблюдение на парламентарните избори в Мянма които се проведоха на 8 ноември. И изборите протекоха мирно. Партията на Анг Сан Сучи, Национална лига за демокрацията, получи убедителна победа и спечели 80% от парламентарните места, които бяха предмет на състезателните избори въпреки факта, че 20% от местата в парламент са запазени за военните, резултатът на изборите ясно показа, че мнозинството и в горната и долната камера принадлежи на Националната лига за демокрацията. Поради разпоредби в Конституцията, госпожа Ансан Сучи няма да може да стане президент на държавата. Тя ще остане партиен лидер и като такава ще взима важни решения. Новоизбраният парламент и президент ще трябва да решат много важни проблеми. Александър Краф Лансторф бе ръководител на мисията за наблюдение на изборите и му давам думата. Благодаря ви, господин председател. Вие вече посочихте някои от резултатите и някои наблюдения, свързани с деня на провеждането на изборите. Важно е да се осъзнае, че тези избори в една година, в която имаше много проблеми, могат да се смятат за добра новина и историческа възможност за страната. Страната прие през 2008 година нова конституция. Така бях създадени някои условия за провеждане на избори, но проблемът е, както вие току-що казахте, 25% на местата и в двете камери на парламента са запазени за военните, включително и за върховния главнокомандващ, което е значителна пречка пред реалното провеждане на избори. През 2010 година бяха проведени парламентарни избори, бойкотирани от партията на Ансан Сучи. След това през 2012 година започна един процес на реформи отгоре надолу. Бяха извършени избори в редица провинции, където Националната лига за демокрация спечели много убедително – но хората остават доста скептично настроени спрямо от тези избори на 8 ноември. И имаше редица проблеми и пропуски. Единият проблем, разбира се, е, че правната уредба далеч не е съвършена. Второ, Централната избирателна комисия нямаше достатъчно опит за провеждане на избори в цялата страна имаше проблем с капацитета, особено на общинско ниво. Също така не е ясно, не беше ясно дали ръководството на страна тогава ще позволи да се проведат избори и дали ще бъдат зачетени резултатите от изборите. Всичко това не беше ясно преди изборите. Също така в някои части на страната избухнаха междуетнически сблъсъци, имаше стихийни бедствия, продължават конфликтни ситуации в части от страната. Сред пропуските може да се посочи, че имаше проблеми конкретно свързани с изборите. Избирателната комисия за първ път се опита да компютеризира списъка на избирателите и хората бяха много притеснени дали ще успее да се намерят списъците в деня на изборите. Стоеше и въпроса дали политическите партии ще могат свободно да водят предизборни кампании предвид ограниченията за свободата на събранията, издруженията, също така имаше случаи на насилие в деня на изборите. Особено предвид възникването на воинствено-буддистко движение. Знам, че в Европа това звучи много странно, но в държавата има радикално воинствено-буддистко движение и то изисква да се защитават правата на расата и религията. И в тези условия беше наистина забележително, че Европейския съюз бе поканен. Това беше първия път, когато бяха поканени външни наблюдатели, около 150 души. И преди да премина към наблюденията за изборите и резултатите, искам да кажа, че това беше мисия, в която всички институции, от страна на Европейския съюз работиха много добре. Бяха представени държавите членки, Европейската служба за външна дейност, мисията на Европейския съюз, страната. Държавите членки не издаваха съобщения за пресата понеделник веднага след изборите но запазиха необходимото мълчание, за да се запазят целостността и принципността на позицията на мисията наблюдатели и изборите преминаха много по-добре, отколкото очаквахме. Те протекоха много мирно, в спокойна обстановка. Над 70% беше изборната, избирателната активност. И наистина видяхме много убедителна победа за партията на госпожа Ансан Сучи над 80%, 80% но и губещата страна прие много спокойно резултатите. При изборите обикновено поведението на губещата страна е по-важно, отколкото поведението на спечелилата страна. Но дори и висши фигури в политическия живот на Мянма съвсем демократично приеха своята избирателна изборна загуба и призоваха и всички останали да последват примера им всички останали, които бяха загубили изборите. Разбира се, картината се осложняваше от някои фактори, например 25% от местата в парламента запазени за военните, т.е. това означава, че партията на госпожа Ансан Сочи ще има само 60% де-факто от местата в парламента. Нямаше нито един няма нито един представител на мусулманската общност в парламента, а в държавата от 5 до 10% от населението са мусулмани и това показва, че тази общност е лишена от избирателни права, нещо, което ние вече критикуваме тълкувахме. Това е свързано с доказателство за гражданството, нещо, което беше наскоро преди изборите прието и което засегна депутатите в парламента, защото кандидати трябваше да докажат, че и двата им родителя са били родени в Мяма, Удвои се броя на жените, които участваха в изборите това е в абсолютно отношение не е много, но показва напредък. Що се отнася до самия избирателен процес, беше много ясно, че гражданите на Мянма гласуваха за промяна. За това сега в момента извършването на прехода е сериозно предизвикателство за лидера на спечелилата изборите партия, също така и за президента и за върховния главнокомандващ. Искам да кажа и без това да звучи като критична бележка, но Лигата, Националната лига за демокрация е партия, която е нова в политическия живот. Тя няма опит в политическата работа. Друг въпрос е положението на мусулманското мълцинство Руинга. То бе лишено практически от избирателно право, но има много други мълцинства и Лигата за демокрация трябваше да води политическата си кампания в други региони, където живеят мълцинства, така че важна задача пред Националната лига за демокрация е да обхване и мълцинствата. Също така голям проблем е, че военните ще имат право на вето при въвеждане на промени в Конституцията, предвид 25% места, запазени за тях. Разбира се, ще има допълнителна информация и заключения в нашия доклад, който ще бъде представен по-късно, но някои от заключенията са вече огласени. 25% места за военните са несъвместими с демократичните принципи. Също така аз не споменавах за това преди. Ограниченията срещу това някой да стане президент, ако съпругът, съпругата или децата са чуждестранни граждани. Това е безпредседентна конституционна разпоредба и засегнатия е човек е едно единствено лице, госпожа Ан Сан Сучи, така че е необходимо да се отчита, че преходът ще остава сложна задача и ще изисква конституционни промени по-специално. Но имаме основания за надежда, че страната ще поеме по правилния път. Много ви благодаря. С радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря. Давам думата на Ана Гомеш. Тя беше на делегацията на Европейския парламент. Да, прав сте, за мен беше привилегия да ръководя тази мисия с всички колеги, които участваха в нея. Колегите демонстрираха желание за сътрудничество. Напълно подкрепям казаното от Александър Ламсдорф. Тази мисия протече добре, защото имахме голяма подкрепа. Не само от нашия собствен персонал, не от страна на комисията, от местната делегация. Трябва да кажа, че тази делегация е доста млада. Тя съществува само от две години, но вече е създала добри контакти в тази страна и благодарение на тях успяхме да разговаряме с различните заинтересовани страни и да разберем какво всъщност е заложено на карта. Изборният ден беше добре организиран. Някои казаха, че това е една от е, е, най-добрите организации, които са, са виждали. Александър Ламсдорф е прав обаче, когато говори за това, че много от избирателите, най-вече мусулманите, са обезправени. Да не говорим, че има и нещо като война, е, въоръжена борба в някои части на страната. Трябва да се споменат и някои проблеми с е, процеса на преброяване на гласовете, с независимостта на е, избирателните комисии, но като цяло изборите минаха много добре. Александър каза, че само 10% от избраните са жени, но жените изиграха много важна роля в тези избори, защото е, мнозинството от е, броящите гласовете бяха жени, мнозинството от наблюдателите бяха жени е, и всичките се справиха отлично. Естествено, трябва да се вземе предвид и менталитета на хората в Миянмар. Те са изпълнени с достоинство, спокойни са. И искам да кажа, че в тази страна обаче военната култура все още е на лице. Избирателните секции работиха добре, процеса протече както трябва. Няколко думи ще кажа и за реакцията на изгубелите изборите. Тъй като имаше огромна победа за спечелилите. Реакцията на загубилите е повод за оптимизъм. Този процес на преход в Миянмар се контролира и е замислен в голяма степен от военните. Военните са много важна институция в страната. Те управляват на практика. От друга страна трябва да се спомене стратегическата преориентация на страната. Като се има предвид и какви са нейните съседи. Китай на първо място. Тя се опитва да създаде нови връзки Нашия Европейски съюз откликна бързо, както трябва. Ние правим онова, което е необходимо. Нашите инициативи са целенасочени. Мисията за наблюдение е пример за нашите добри инициативи. Искам да кажа няколко думи и за приноса на колегата Бетини. Много жители на Миянмар са беженци в съседните държави или пък участват в въоръжени борби. И в тази връзка трябва да се спомене, че е много важно да има помирение, национално помирение, което да бъде нещо като продължаване на мирния процес. Това е изключително важно и за правителството. Александър спомена някои много тревожни тенденции. Например, от страна на някои крайни будистки представители, те имат връзки с управляващата военна хунта. Много е важно да има и промяна на Конституцията. Конституцията от 2008 година не отговаря на демократичните принципи. Не може 25% от депутатите в парламента да са военни. Има и други привилегии, които се предвиждат за тях. Всъщност НЛД като победител в изборите ще има някакви предимства, но те пък нямат структура. Имаме Сан Сучи, имаме нейните добри съветници и имаме масите млади хора, които ги подкрепят. Но по средата липсва звеното. В заключение искам да благодаря на Джудит Сарджентини, още един член на нашия екип. Тя ще ръководи процеса на наблюдение на последващите резултати след изборите. Тя ще следи за това дали нашите усилия ще дадат плодове, ще подпомага за развиването на капацитета на управление в страната. Тук се включва и до развиване на капацитета на политическите партии, най-вече на НЛД. Много е важно демокрацията да функционира опозицията да функционира. Колегата ще работи и за установяване на добри отношения с НПО, с медиите. На нашата пресконференция говорих за нещо, което не е пряко а, свързано с а, изборите, Става дума за малцинствата. Например, големия проблем на мисиоманите Рохингия. Техните права се отричат даже от партията НЛД. Ние сме за демокрацията и очакваме от тази партия, която спечели изборите, наистина да въведе едно демократично управление, да, да промени онова, което правеха военните, които управляваха сами до сега. Благодаря, казва председателя. Много малко време имаме. Ще дам думата на колегите. Моля всички да са максимално кратки. Господин Пленкович. Благодаря, господин председател Легутко. Благодаря на Ана за тази толкова подробна информация относно посещението на нашата делегация във връзка с изборите в Миянмар. Те бяха на 8 октомври. Аз съм единственият член на НП момента в залата. Няколко думи от е, името на тримата колеги, участвали в мисията Кълниете, е, Джурк и Адактисон. Колегите се радват, че изборите бяха проведени в една сигурна среда, много хора участваха. Това е положителен сигнал. Националната лига за демокрация спечели над 80% от гласовете, но тя ще има някъде около 60% от депутатските места. Това показва, че е, системата е не особено демократична. Военните запазват своите 25%. Това провеждане на изборите представлява първа стъпка в демократичния процес – Страната дълги години беше управлявана от военните и е в тежко положение, няма инфраструктура, пътищата не отговарят на международните стандарти и това прави търговията много бавна, няма местно пристанище, което да отговаря на стандартите. Огромен брой хора са без електричество, най-вече млади хора – Економическото развитие е много бавно, то не отговаря на очакванията на младото население на Миянмар. Ние смятаме, че трябва да подкрепим новоизбрания парламент и правителство по пътя напред, най-вече чрез нашата схема за върховенство на закона и демокрацията. Благодаря. Благодаря следващия оратор, господин Бетини. Благодаря съвсем накратко. Съгласен съм с Александър и с госпожа Гомеш. Приемам тяхната позиция. За първи път бях член на делегация за наблюдение на изборите. Беше много интересно. Ана Гомеш свърши отлична работа. Тя работи усилено и нейният оптимизъм ни зарази. Чухме за положителните резултати по отношение на демократичния процес, макар че има и недостатъци. Колегите вече ги споменаха. Гласуването протече мирно. Хората знаеха какво е заложено на карта, за какво гласуват. Те искат да играят ключова роля в този исторически момент за Бирма. Няма вече връщане назад. Мисля си обаче, че трябва да проявим известна доза предпазливост. Процесът е необратим, но говорим за преходен период. И ето защо следва да подкрепим новото правителство. Това е процес, който започваме от самото начало – Ансан Сучи, партията НЛД и други радетели за демокрация са били в затвора и сега всичко някак си върви отгоре надолу. Стратегията за процеса беше създадена от военните. Имаше правителство, което технически погледнато беше цивилно, но отговаряше пред военните и то в продължение на няколко години. Така че мисля, че може да има намеса от страна на, на военните. Те запазват голяма част от властта. Накрая, господин председател, най-важното в тази страна конституционна реформа. Тя трябва да се направи по съответния начин. Военните имат право на вето. Трябва да има и социални реформи. НЛД няма програма. Те спечелиха изборите. Имат лидер, който е символ въобще на страната, но в страни от всичко това нищо не беше казано за економическите и социалните аспекти на програмата на НЛД. Инвестициите в Бирма са такива, че в крайна сметка чрез тях се създават проблеми за населението. Не забравяйте, че войните не са приключили. Тук не става дума само за интеграцията на етническите групи. Има проблем по отношение на границите, има 10 000 бойци, има представители на общността Шан, които са в тежко положение. Има хора в северните части на страната, които също на практика са бежанци. Всичко това създава много проблеми. Границата с Тайланд е граница, около която има огромен брой хора, които не са добре дошли и не са признати нито в Бирма, нито в Тайланд. И това е проблем за младата, прохождаща бирманска демокрация. Благодаря, Чаро Станък. Благодаря и аз искам да благодаря на Ана Гомеш. Уважаваме. Искам да благодаря и на нейния екип, всички, които отидоха в Бирма в качеството си на наблюдатели на изборите. Тези избори бяха изключително важни. Бирма представлява проблем за АСЕАН и за нашите връзки с тази общност. Имаше проблеми с управлението на хунтата, с правата на малцинствата, с човешките права, свободата на словото. Не мисля, че НЛД ще реши проблема на малцинствата. Дори Ан Сан Сучи каза много малко за тежкото положение на малцинството Рохингия. Един въпрос към Ана. Спомням си, че Ан Сан Сучи няма как да стане президент, тъй като бившия и мъж, който е починал, е бил британец и нейните деца са с двойно гражданство бирманско и английско. Дали Конституцията е направена с цел да попречи на Сочи да стане президент? Какви са възможностите да се промени това положение? Може ли да има някакви промени? И ще има ли опити за промяна на Конституцията, за да може тя да кандидатства за президентския пост? Благодаря тъй като нашите гости за обсъждането на следващата а, точка са тук. Наистина, нека да бъдем ужасно кратки. Благодаря, наистина ще бъда много кратък. Разбира се, разбираме, че е имало така активно участие, активно избирател, е, че има избрани доста жени това е успех. А, също, също така ние сме загрижени за съдбата на а, малтеството Рохинга и всичките други партии някак си нали, не, не обелиха нито дума за това, но това в никакъв случай не ни а, очудва и това означава, че едва ли нещата ще се променят много след изборите. Колкото до Конституцията, разбира се, няма никаква, никакво основание военните да запазят 25% от местата в парламента, защото и да, и да имат право на, на вето. Госп... Ана Гомеш. Само да отговоря на Чарлз Танък. Да, мисля, че това е въпрос. Това е въпроса, който зададе и Александра Ламсдорф. Ще по да, в крайна, в крайна сметка самата конституция е недемократична, но мисля, че това е една от целите на е, Националната лига, да, да може да, да промени нещата, да създаде достатъчно е, институционен капацитет. За, въобще за да се създаде една правилна структура на разпределението на властта, защото не може е, управленията да бъде само отгоре надолу. Да. И, първото нещо, в което искам да кажа в е, заключение е да благодаря на делегацията на НП е за участието и при всички случаи трябва да, да продължиме да участваме активно в целия процес. Госпожа Съджедини ще а, бъде натоварена с тази задача. И наистина трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на тази страна да върва напред. И сега минаваме към следващата точка дневния ред което обменя на, на, на мнение с господин Абрахим, който, Брахим, който е министър на развитието и на иновацията в на Тунис. Добре дошъл, господин министър, на обмена на мнение тук, за обмен на мнение с членовете на Комисията по външните работи. Вие ще ни представите стратегическия план за развитие за 2016-2020 година. Бих искал също така да ви израза нашите съболезнования за жертвите на последните терористични атаки в Тунис на 24 ноември. А преди да започнем нашата дискусия, бих искал да ви кажа, че имаме тук представители на тунизийският парламент и на гражданското общество. Терористичните атаки имаха много тежки последици за туризма, е съответно за економиката, включително и за износа на страната. Това нанесе нали удари на някои от основните принципи на обществото, търпимост, равноправие и така нататък. Демокрацията и защитата на човешките права, децентрализацията, укрепването на демократичните институции са основна част от проекта, който ще ни представите. Целта е също така да се диверсифицира економиката, да се насърчи предприемачеството, да се развие човешкия капитал, да се намалят разликите между отделните региони и по да има по-добро управление на суровините. Всичко това е абсолютно необход, необходимо за развитието на страната и се приема а, така много благосклонно от много, на, на многонационалните финансови институции и преди да ви дам думата, бих искал от името на нашата комисия да ви кажа, че Тунис, Тунис може да разчита на пълната подкрепа на нашия парламент в усилията си за консолидиране на демокрацията в страната и наша делегация е, има, възнамерява да посети Тунис на 6 и 7 януари а, господин министр, разполагате с 10 минути достатъчно ли ще ви ще са? Да. Благодаря. А мога да избера езика, на който да, да се изкажа. И може би по-добре да мина на френски, тъй като имам, тук има наши представители на нашия парламент. Добър ден, радвам се, че съм сред не сред вас. Благодаря ви за интереса, който проявявате към нашата страна. Никога няма да забравяме, че три дена след бягството, след като нашия президент а, избяга, вие посветихте заседание на а, вашия парламент на Тунис. Вие с това вие изразихте желанието на Европейския парламент да подпомогне Тунис в изграждането на демокрацията. Не само го казахте, но вие го доказахте и на дела, като много, многократно посетихте моята страна по време на изборите, е, приехте, приемате нашите ръководители, президента на страната, пар... тунизийски парламентаристи. Европа също е преживявала различни промени и отлично знае, че промените винаги са трудни, но докъде сме стигнали ние в а, Тунис? Първат, първата, страна, първата година, 2013 година и учредителното народно събрание преживяха много тежки моменти, но в последствие бе избрана а, бе избран парламент за 5 години и президент за 5 години. Достигнахме известна институционална стабилност и постигнахме е, известно равновесие, като всички общности поеха ангажимента да е, да живеят в мирно сътрудничество, но разбира се, с всяка една, всяка една криза води до напрежение в обществото, както неодавнашните терористични атаки. За съжаление, и аз трябва да ви израза съболезнования за случилото се, в Европа, особено онова, което се случи в е, Париж, но като имаме предвид случващото се през последните месеци в Европа, в Тунис, в е, Турция, в Ливан, в е, Йордания, можем само да признаеме, че сме изправени пред едно общо предизвикателство тероризма и че ние трябва да се бориме срещу тероризма единни. А, ние трябва сега да направиме крачка напред. Нашето население започва да проявява нетърпение спрямо недостатъчната бързина на, в, на економическите и социални промени. Затова ние полагаме много големи усилия за създаване на новата социално-економическа рамка. Първо очертахме насоките и сега в момента превръщаме тези насоки в методи и инструменти и включително и стратегически проекти, които имаме намерение да изпълним между 2016 и 2020 година. Този този план ще бъде финализиран до края на 2000, до края на февруари 2016. Ще бъде разгледан ам, от парламента през месец марта, след което ще се проведе една международна конференция за вземане на решения за финансирането на а, тази програма. Казахте, че ми ам, че имам само няколко минути. Така че нека, нека да видим някои диапозитиви. Виждате пети диагноза на развитието. Между 2005 и 2010 година економическия растеж на Тунис беше от 5% годишно. Това може би ще, ще ви сте стори е, много, но същевременно този растеж не беше включващ. И това доведе до все повече и повече разлики между между различните региони с добре, добре развита северна част на страната, добре развита и, е, южна част, но като на е, западните и източните региони се сблъскат с твърде много трудности. Същевременно констатираме и известен провал на образователната система. 30% от вишистите продължават да бъдат безработни. Така че Бенали, нали, свърши много, извърши много не целесообразни и е, отрицателни за страната неща, но същевременно не остави огромен дълг на страната. След е, революцията и предвид липсата на стабилност, се сблъскваме с липса на инвестиции, нямаме възможност да правиме нито публични инвестиции, които по принцип представляват 40% от общите инвестиции, докато е, част, частните инвестиции са от порядъка на 45%, а преките е, чужестранни инвестиции са от порядъка на 15%. Е, виждате, че западната и южната част на страната са много по-малко развити в сравнение с бреговата ивица по, преди, е, преди демократичните е, промени бяхме свидетели на е, концентрация на властта в ръцете на няколко души. Впоследствие обаче имаше размиване и отслабване на институциите. Същевременно времено има много, големи социал, има много голямо социално неравенство през последните е, пет е, е години. Е, нещата не се развиват добре. Революцията бе продиктувана от социални е, фактори. Щом, имаш, щом е имало нужда от революция, значи е имало е, е, социално е, неравенство. В економическият е, модел, който бе развиван в продължение на, на години, беше инвестиции на, в бреговите региони, инвестиции в тежката промишленост, но същевременно този, този регион е, страда от а, свръхиндустриализация, т.е. екологическите последици са отрицателни. Същевременно а, тунизийската економика не беше достатъчно а, е, раз, разнообразна и същевременно износа се извършваше е, в, предимно в е, четири европейски страни. Какво ще правиме за в бъдеще? За, за в бъдеще смят, смятаме да а, развиеме економиката в един много по-широк и структуриран контекст. През неодавна пар, парламента взе решения, свързани с Висшия съдебен съвет. Създаде, създадени бяха нови институции, нови органи за борба с корупцията, фонд за раз, развитие за бъдещите поколения. Също, същевременно трябва да осигуриме социална стабилност и да създадеме необходимите институции, които да могат да водат е, един равноправен и открит социален диалог. Е, за, за, социалните партньори е, играха много важна роля в е, е, момента, когато политическия диалог беше невъзможен, но в предприятията социалният диалог е още много слаб, недоразвит същевременно трябва да създадеме по-добро сътрудничество и с частния сектор, който играе много важна роля за економическото развитие на страната и същевременно е, смятаме, че гражданското общество ще играе много важна роля за в бъдеще и то трябва да бъде включено в е, този диалог между социалните партньори. Сега, е, каква ще бъде нашата визия за бъдеще. Тя беше сработена от е, правителството и е, правителствената коалиция. В момента работиме по пет проблема, правилното управление и Виждате реформите, по които смятаме да работим. Първо економическите е, реформи, е, стабилизирането на банковия сектор, подготвили сме проекто закон за банките, е, при, при, прием, приехме също така закон за приемане на бюджета, закон за реформа на митническите, е, митническите служби и е, митниците за, упростя, за упростяване на процедурите и намаляване на митническите ставки. Същевременно в е, близките месеци ще е, обсъдиме новия кодекс за инвестициите, който има, има за цел да подпомогне създаването на нови инструменти. Също така е, предвиждаме една задълбочена реформа на образованието. Имаме много е, закъснения, което трябва да наваксаме. Европейският съюз ще ни помогне да реформираме образовател, за реформите в образователната система. Също така трябва да продадеме, препроведеме реформа на медицинското обслужване и е, здравеопазването, което също е, е отбелязва е, голямо закъснение. Разбира се, доброто управление, това означава прозрачност и е, надзор от страна на гражданското общество, включването на местните органи на властта в процеса на взимане на решение и съкръщаване на разстоянието между отделния гражданин и управляващите структури. Бихме в бихме искали да преминеме от економика с ниска добавена стойност към, към един развиващ се економически хаб, като се, разнообразят, разнообрази, се разнообрази нашата економика. Целта е да удвоиме броя на патентите, да да инвестираме в областта на производството на софтуер, на на високите технологии, трябва да използваме нашето географско положение, близостта ни с Европа, но за да се превърнем в економически хъб, трябва да превъзмогнем закъснението. Имаме много закъснение в областта на е, новите технологии е, и са необходими много инвестиции, които ще бъдат извършени в рамките на частно-публичното партньорство, но ще има и много е, чисто публични инвестиции. Същевременно ще трябва да инвестираме много и в, в човешкия капитал. Жените в момента са 20, представляват 28% от работната сила. Целта е активни, броя на активните жени да се увеличи до 35% процента за няколко години. Същевременно наш, нашето население застарява. Имаме също така и ам, амбициозни програми за работа с тунизийската диаспора. Знаете, че е, приходите от туризма намаляха, а е, е, е, паричните трансфери от е, чужбина са от огромно значение за динамизиране на нашата економика. Същевременно ще наблегнем много и на културното измерение, да създадеме нов вид културен туризъм, в Тунис също, също, също така ще е, развиеме и а, е, спортните съоръжения за нашите млади хора. Същевременно има необходимост от нова политическа култура на диалог и по-активното включване на отделния гражданин в цялата система на управление на страната. Няколко думи за регионите. Държавата инвестира много в отделните региони, в областта на социалните услуги за електрифициране, санизиране, но същевременно е, частните инвестиции бяха много малки много многобройни. Защо? Защото е, нямаше достатъчно връзки между е, бреговите реги, региони и регионите във вътрешността на страната. Това, което се произвежда е, в, вътре в страната, стигаше много трудно до пристанищата, е, откъдето може да бъдат изнасяне. Така че предвиждаме развиване на програми за насърчаване на инвестициите в инфраструктурата и транспорта. Е, зелената економика също така ще бъде цокъл за економическото развитие на нашата страна. Знаете, че има недостиг е, на е, вода в страната. Така че първото нещо, което направихме е постро... построяването на заводи за обесоляване на морска е, вода по е, е, в бреговите региони също така имам, отбелязваме голямо закъснение относно възобновяемите източници на енергия. В междувременно приехме закон в тази е, област. В момента работиме по е, нормативната е, по нормативната база за приложението на този закон. времено имаме специални програми с общините за управление на отпадъците и обезсоляването на морската вода. И също... И как ще изглежда цялата схема за развитие от 2016 до 2020 година. Целта е да бъдем колкото може по-амбициозни економическият растеж ще бъде подплатен с необходимите инвестиции. Първата фаза на осъществяването на тази програма ще бъде 2016-2017 година. предвиждаме економически растеж от 2,5% до година е, и увеличаване на този растеж в последващите години. Е, разбира се, е, първо ще инвестираме в публични средства, като се надяваме, че това ще привлече и частните инвестиции в последствие. Това е като цяло визията за развитието на страната за близките години. За съжаление не разполагаме с безкрайно много средства, но ако получиме международна подкрепа, е, ще е, приложим един по-амбициозен план, който надяваме се ще се доближи до цифрите, които пред, представяме в най-оптимистичната си прогноза. Благодаря. Сега давам думата на господин Панцери. Грация. Бонжорно и грация. Благодаря ви, господин председател. Приветствам ви, господин министр. Благодаря ви, че дойдохте да се срещнете с нас. Едва ли трябва да обещавам някого за това, колко е важно за нас процесът на преход в Тунис да бъде успешен – ние заедно с вас се борим с тероризма, подкрепяме ви в вашия стремеж да привлечете инвестиции, подкрепяме ви и при преговорите ви с Европейския съюз. Също така, заедно с вас искаме да ви подкрепяме при решаването на важните въпроси, на които вие се спряхте. Така че няма нужда да убеждам когото и да било, че има нужда да инвестираме в Тунис и от економическа и политическа гледна точка. Винаги сме заявявали на всички форуми, че следва да помогнем на Тунис да постигне своите приоритетни задачи. Но Нека да бъдем откровени. Има някои неща, които предизвикват загриженост, особено в сферата на економиката и услугите. Например, сектора на риболова продължава да бъде неконкурентоспособен, особено предвид значението за економиката на Тунис на този сектор. Това само още веднъж доказва колко са важни економическите реформи, и мисля, че е ясно, че трябва да се ускори процеса на економически реформи. Това е важно и за вас, и за нас в Европейския съюз. Второ, що се отнася до финансовата система и съответната нормативна уредба, необходимо е много ясно да определите кои са приоритетите за инвестиции. Не може да правите всичко, но трябва да определите ясно приоритетите, които да ускорят в максимална възможна степен – развитието на Тунис. И накрая, вие говорихте за децентрализацията. Трябва да видим на място, че се провежда институционална реформа, не само економическа и социална реформа. Тази институционална реформа ще доведе до равномерен растеж в цялата страна. Необходимо да се осигури равномерен растеж в цялата страна. А в момента има много региони, които изостават в Тунис. Ние ще се срещнем за пръв път в рамките на Междупарламентарния комитет Европейски съюз Тунис. И е много добре, че и на парламентарно ниво ще имаме възможност да наблюдаваме процесите и да следим как се изпълняват реформите. Благодаря ви. Докладчика на ФЕД за взаимоотношенията между Европейски съюз и Туни. Заповядайте. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да Приветствам господин министър Ибрахим отново тук тази сутрин и да кажа няколко думи за плана му, който е представи тази сутрин. Виждаме амбициозни цели и това наистина вещае добро бъдеще. Това, което ние трябва да направим в Европейския съюз е да осигурим подкрепа за Тунис ние вече предоставихме значителна подкрепа на процеса на реформите. Много се радвам, че в рамките на делегацията говорихме за изпращане на мисия наблюдатели за местните избори в Тунис. Много е важно най-бедните, изостанали в своето развитие регионията са пълноценно свързани с останалата част от страната. Това ще засили процеса на реформи. И ние знаем, че и органите за местно самоуправление, и органите за управление на регионално ниво имат важна роля в този процес. Искаме да ви помогнем да постигнете успех. Що се отнася до споменатите от вас реформи, Разбира се, тук от решаващо значение е времето и графика на изпълнение на реформи. Тунис е и може да бъде модел за цяла Северна Африка и Близки изток. Но има много проблеми, за които и вие знаете. Затова е много важно парламентарната демокрация да се укрепва, да се гарантира това, че институциите и всички компетентни органи да подпомагат парламент и правителството при изпълнението на реформите. Що се отнася до нас, то ние чухме от вас за това, че има поредица от економически сектори, които трябва да бъдат укрепени. Ви говорите за диверсифицирането на економиката, нещо, което наистина е много важно – не трябва да допускате грешката и да се съсредоточавате само върху един-два сектора на економиката. Трябва секторите да се развиват хармонично, за да може да избегнете сътресения, ако един конкретен пазар се срине в някакъв конкретен момент. И аз и колегите ми, докладчици се сянка по доклада, мисля си, че ще могат да ви предложат конкретни идеи, свързани с инвестиционния фонд. И на края, мисля, че е много важно да се извършват достатъчно широки по обхват проект области, обхващащи няколко сектора. И това е нещо, в което ние също можем да ви помогнем, защото е необходимо да имаме сътрудничество не само в економическата сфера, но и в други сфери, включително и утвърждаване на човешките права. Тунис има голяма стратегическа ценност за нас и това не е само свързано с размера на страната и населението. Наясно сме с този факт. Също така, лично аз съм наясно с това, че партньорството в рамките на европейската политика за добрососедство трябва да се развива съвместно с партньорството с източноевропейските страни. Трябва да се придвижва напред това сътрудничество в рамките на южното измерение на политиката за добросъседство и ще започнем да предприемаме стъпки следващата година в рамките на съвместната парламентарна асамблея, за да изградим дълготрайни, стабилни политически взаимоотношения, защото и вие и ние искаме да имаме партньор, с който да можем да работим заедно Ние искаме да се отстоят интересите на двата континента. Да, ние не трябва да допускаме да се внесе разкол между нас, включително чрез използване на екстремистка риторика. Трябва да работим съвместно. Благодаря, господин Фисъс. Благодаря, господин председател, господин министр, господин посланник, дами и господа депутати. И аз съм част от смесената парламентарна комисия. Може би Тунис е единствената страна от южната, на южния бряг на, Средизем, на Средиземно море, която може да се нарече демократична страна. Тя може би е един отличен пример за нас, но един ужасен пример за други. Тя е много лош пример за ислямска държава. Тя доказва, че в арабска страна може да се развива демокрация. И мисля, че и за това станахте жертве на атаки. И мисля, че а, ще има и за в бъдеще сили, които ще се опитат да ви попречат да осъществите тези блестящи планове и проекти за развитие на страната си. Има, разбира се, в Тунис една средна класа, която е позагубила от покупателната си способност. Има а, има жени, които играят и ще трябва да играят важна роля и за бъдеще. С малко застаряващо население, както казахте, но а, бих искал да ви задам следния въпрос. Имаме споразумения, търговски споразумения между Европейския съюз и Тунис. Какво очаквате от тях? Както каза господин Касталто, Европа трябва да инвестира в Тунис. За нас е важно Тунис да постигне успехи. Аз смятам дори, че трябва да се създаде един план Маршал за Тунис в момент. Но проблема с Либия, да. Тунис е малка страна и имате един една сложна страна съседка в момента, а, с ми, източник на миграционни потоци. Така че там също трябва да се намери някакво решение, но бих искал да ви заявя от името на НП и на Комисията по търговия, че ще направим всичко възможно да ви помогнем и бих искал да разбера какви са вашите отговори на конкретните въпроси, които зададат госпожа Калс. Благодаря, Гомеш. Благодаря, господин министър. Благодаря. за присъствието на е, тунизийските колеги, особено в днешния ден, когато ви връчват Нобеловата награда, която е доказателство че вие наистина сте тръгнали по стратегическия път на демокрацията и стабилността. Вие споменахте наистина някои стратегически области, но, както каза и колегата, е, намирате се в сложно положение, тъй като е, проблема с Либия не е само проблем с Либия, това е проблем и на Европа, това е проблем а, на несвършеното от Европа след а, е, падането на режима на а, Кадафи. И на, на, и, на практи, и на практика вашата страна си се, е, се е превърнала малко в опитно поле на а, а, бъдещето. Споменахте също така, че имате е, намерение да предприемете много инициативи за младите, да работите е, по посока на заетостта. Споменахте и паричните трансфери от Европа към е, Тунис е, от страна на диаспората. А също, времено в Европа какво правиме ние? Ние прилагаме е, политика на бюджетни економии, на бюджетна дисциплина, което води до обедняване на нашето население, до по-малко приходи за нас, за Тунис, за иммигрантите. Така че, като че ли Европа се мобилизира, за да е, даде всички козове в ръцете на терористите. Така че, кажете, дали сте, изчи... дали сте изчислили колко струва политиката на бюджетна дисциплина а, колко, колко, колко, колко ни струва това и колко, каква ще бъде цената, която вашата страна ще плати за е, е, е, бюджетната дисциплина в Европа? Е, Благодаря. Радвам се, господин министр, да ви видя отново. Може би спомните, че се видяхме в Тунис. Много се радвам, че вашето правителство така успешно напредва, особено предвид цялата нестабилна ситуация и сложните времена. Ние тук всички сме политици и аз знам, че един политик трябва да се върне в родината си с победи, с постижения, с постигнат напредък. В комисията по селско стопанство аз съм докладчик в сянка по предложение свързано с развитието на Тунис и селското стопанство. Но искам да кажа, че има конкретни неща, които вие може да посочите в Тунис, но и ние също така имаме какво да кажем от страна на Европейския съюз. Вървят преговори, това е добре. Но в тази комисия по външни отношения какво можем да направим, за да ви помогнем, за да се, за да се докаже, че наистина се променят нещата към по-добре. Много ми хареса сравнението с плана Маршал. Аз наистина виждам, че Европейският съюз ви разглежда като стратегически партньор – но мисля, че Европейският съюз може да бъде по-смел и по-амбициозен в подкрепата си за вас, но може би вие бихте могли да посочите конкретни примери за това с какво можем да ви помогнем като политици на политици, господин Епидереус. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да ви приветствам, господин министр. Бих искал да ви задам и аз някои въпроси. Бих искал да чу от вас каква помощ ви е необходима от Европейския съюз, що се отнася и до масленовото масло. Така че Европейската комисия да посочи в своето изявление, че ще има по-високи квоти за внос на маслиново масло в Европейския съюз. 35 милиона тона ще бъдат внесени от Тунис. Това, разбира се, пряко ще засегне Гърция, голям производител на този продукт. Това предложение на Европейската комисия ще ни засегне. И ако наистина това се случи, бих искал да ви попитам как това ще повлияе цените на пазара, защото цените на маслиновото масло в Гърция вече намаляват. И освен Гърция има и други страни, които произвеждат този продукт за Гърция. Този продукт е важен за економиката ни, а економиката ни вече страда в резултат от меморандума. Много ще пострада Гърция, ако като част от европейската външна политика ще трябва да подкрепим подобни мерки, които вредят на нашите сектори, на секторите на нашата економика трябва да има лоялна конкуренция. Благодаря, господин Хан. Благодаря, господин министр. Аз също искам да ви приветствам толкова. Благодаря ви за това, че споделихте тук с нас вашия план за развитието. Поздравления за този план. Някои колеги вече казаха, че искаме Тунис да постигне успех, а за това са необходими инвестиции. Ще се спра само на един аспект, който ми направи голямо впечатление. Нееднократно съм бил в Тунис и ще се радвам отново да посетя тази държава. Да, всички знаем за арабската пролет. Но също така знаем и за арабската зима. Знаем за това, че региона преминава през затруднение. И разбира се, вашата страна получи Нобелова награда. Ние знаем, че сте провели избори, че имаше резултати, но целият този цикъл доведе до нови избори, в резултат на които вие дойдох на власт по задравления, но цялата борба, която виждаме. И чувам, че хората говорят за дефицит на демокрация в Близкия изток. И за това смятам, че е изключително важно какъв ще е вашия подход и как ще действате в тази ситуация. Това въжи за правителството и за опозицията. И искам да ви поздравя за огромното и положително въздействие. Също така виждаме нападенията на Даеш практически в целия свят, но арабският свят страда от това най-много. Всеки ден се случват атаки, подобни на тази, която се случи в Париж. И ние трябва непрекъснато да повтаряме, че стабилността и демокрация са две страни на една и съща монета – а тероризма и нестабилността са две страни на друга монета. И виждам, че вашето правителство е успешно и ви пожелавам успех в укрепването на стабилността и демокрацията в вашата страна. Благодаря. И сега, господин министр, дали бихте могли да отговорите на поставените въпроси? Благодаря. Благодаря на всички изказали се за това, че изразихте вашата подкрепа към процеса на изграждане на нашата демокрация. Децентрализацията. Децентрализацията е от огромно значение днес и вие следите отблизо случващото се в Тунис, днес се сблъскваме с проблем. А може би на, на, на, населението изпитва известно недоверие към политическите партии, защото а, гражданите са разочаровани. Защото като че ли почнахме много така високо, амбициозно, с учредително народно събрание, избиране след това на парламент и така нататък. Гражданите очакваха много. И раз, разчитаме на процеса на децентрализация – за създаване на нова политическа култура в страната. Надяваме се до края на 2016, началото на 2017 година да се създадат по-тесни връзки между политиката и гражданите, т.е. просто те да се е, приближат Същевременно процеса на демократизация е присъства в живота на политическите партии. Разбира се, става дума за различни фази, за различни етапи. Децентрализацията изисква време. Но е, имаме вече известен е, напредък. Знаете, че имахме е, преди това области, след това имахме едни общински съвети, така че ще създадеме и нови региони или административни единици, които ще е, бъдат така за е, завършването на този цикъл на децентрализация. Взимаме пример от е, успешно проведени подобни реформи в други страни. Що се отнася до договорите или по-скоро споразуменията за свободен обмен или преговорите в момента между Европейския съюз и Тунис, знаете, че сме в така наречен стадий 0 съществува споразумение от 96-та година, най-вече в областта на промишлеността. Има, разбира се, и много критични а, критики от а, правени. Същевременно това споразумение много подпомогна Туни, защото имаше механизми за компенсация. А, може, мож, можехме Това доведе до инвестиции в подизпълнителството в Тунис, в областта на автомобилстроенето. Така че важното и доброто е, че имаме подобен подход, имаме подобно виждане за някои ключови сектори. Е, да, наистина необходимо е да постигнем една е, ситуация, в които и двете страни да са печеливши, които да имат които да бъдат е, ползотворни за двете страни и да ни позволят развитието на една економика с голяма добавена стойност. И тук позволете ми да се спра на зехтина. Знаете, че Тунис изнася много зехтин в Европейския съюз на а, а, е, посредници, които допреработват и продават е, много този зехтин на европейският е, пазар. Така че увеличаването на квоти струва ми се, няма да промени много неща. През последната година Европа е, закупи много големи количества от Тунис, тъй като имаше проблеми с производството в някои европейски региони. Така че от друга страна световният пазар се разраства така че струва ми се, че това ще бъде, от, ще бъде взаимно изгодно и няма да има отрицателни последици върху местното производство и местните европейски производители. Още повече, ако квотите се отнасят само до е, раф, рафинираното и вече абсолютно финализиран продукт в Тунис. Аз мисля, че по-скоро трябва да имаме това може да бъде едно взаимодопълване, а не конкуренция. Ние не сме един огромен пазар. Ние не сме и пазар, който може да бъде абсолютно залят от европейска стока. И, е, и а, и това служи, така това до някъде успокоява нашите оператори, нашите потребители. Е, че всъщност е, споразуменията са по-скоро възможност за износ на наши стоки, отколкото заливане на, нашите, на нашия пазар с европейски стоки. Така че Що се отнася до търговията, там нещата са малко по-сложни, защото в момента търговията не е достатъчно е, свободна. Е, либер... Постепенно се либерализира търговията, е, защото имаше една, как да ви кажа, паралелна търговия, която е, а, се разви заради това, че имаше прекалено много а, правила и а, липса на гъвкавост. Нещата се променят постепенно и мисля, че от тук до следващото, до заседанията през юни, нещата ще се наместят. Либия. Да, с Либия ние сме под, за в момента под заплаха, но надяваме се, че тази заплаха утре може да се превърне в положителна възможност, но нека не забравяме, че през е, последните години близо 2, 2 милиона бежанци минаха през нашата е, страна и мога да ви кажа, че бяхме просто е, водушевени от начина по който реагираха нашите съграждани. тук имаме представители на депутати от южните региони, там където е, наистина нещата бяха много тежки и трудни и всичко мина отлично. Бежанците бяха приети в домовете на наши граждани. Така че Надявам се, че ще ни помогнете, тъй като наистина Либия, Тунис няма да има възможност да управлява сама кризата. Ние имаме нужда от помощ, за да предвидиме е, развитието на нещата. Либия трябва да бъде е, подпомогната в момента. Разбира се, и Обединените нации и Европа правят всичко възможно, но, но ако е, кризата се задълбочи в Либия, то последиците за Туни ще бъдат пагубни и за това трябва да бъдеме наистина много едини. Но се надяваме, че нещата ще се развиват в положителна посока. Е, същевременно е, е, правиме всичко възможно за да защитиме нашите граници. Беше изкопан един огромен ров с дължина 220 км по нашата граница, включително армията, всичко участваха. И с ваша помощ, но ние наистина се страхуваме от случващото се в Либия. Утре Либия ще трябва да бъде отново а, а, вдигната на крака и мисля, че Тунис би могла да служи за платформа за възстановяването на Либия. Сега, с партньорите е, от Г7, Европейския съюз, често обсъждаме проблемите, свързани с дълга. Дълга представлява 53% от БВП, две трети от тях е в е, чуждестранна валута и имаме проблеми в, с платежния баланс, следствие е, проблемите които се преживяват от туристическия отрасъл, ще можем ли да е, осъществиме нашата амбициозна програма, като същевременно запазим известен е, баланс, е, финансов баланс. Е, но е, предвид раз, пред, предвид раз, размерите на страната, необходим е един мини а, план Маршал, за да можем да вдигнем а, на крак нашата економика. Но за това са необходими средства. Какво може да направи Европа? Европа е най-голямия най донор, пряко или напряко, чрез а, е, международните финансови организации. Също време, но нашите съграждани се, дълж, се страхуват от увеличаването на а, е, дълга. И ние смятаме, че трябва да се ограничиме на дълг, който да не надвишава 60%. Някои други страни получиха много повече от нас. Е, и от други не получихме нищо, като например от страните от Персийския залив. Но Европа, Европа е онази, която помага в момента на Тунис да влезе в клуба на демокрацията и плурализма. Е, и Европа е тази е, е основният е, донор. Ние имаме тясни връзки Е, също така имаме и много е, е, връзки в имаме също така, ние сме и, износи, сме и износители на електричество, т.е. има много възможности за развитие на сътрудничество в а, а, областта на а, електрическата енергия, това може да послужи и като някакси политическо послание и политически сигнал. Свързан, свързан, извършеното между 2011 и 2015 година е много е, и сме благодарни на Европа и можем да надградим на постигнатото в следващите години защото в крайна сметка всеко посегателство на Тунис е посегателство над Европа. Е, партньорството е, с е, страните от юга на Средиземноморието е от огромно значение за всички нас. Разчитаме на вас. Благодаря, господин. Благодаря и аз. Благодаря за това, че ни дадохте малко информация от първа ръка, представихте цялостната картина. Желаем ви всичко най-добро, естествено. Уважаеми госпожи и господа, така приключваме работата по тази точка от дневния ред, така приключваме и днешното заседание. Следващото заседание е следващия понеделник в 8 часа, не, в 7 коригира се председателя, в 7 часа вечерта. Желая ви приятен ден и приятен обед.